Uh, well, good morning, colleagues. I think we'll make a start. I think we have a quorum here. Uh, uh, we have, um, we have a... Е, докладчикът е вече тук. Един от, е, е, една от водещите докладчици в Сянка, госпожа Шарле Моза също е тук. Госпожа Шваб е пък живо заинтересуван член на комисията. Така че можем да започнем работа. Добре дошли на втория ден от нашето заседание тази седмица. Добре дошли на нашите слушатели онлайн. И сега пристъпваме към пакетът хармонизиране. И казвам, добре е дошъл Жак Макован, който е особено ентузиазиран привържник на тази тема, водени през нейните перипети вече отдавна и неговите колеги от комисията. Мисля, че имаме представители на съвета. Добре дошли, сърдечно добре дошли на всички. Сузана Ройтова е докладчик за целият пакет от законодател, законодателни актове за хармонизиране и затова аз ще я поканя да ни представи пакета. Сузана, имаш думата. Uh, uh, Благодаря. Благодаря uh, на всички за сътрудничеството. Искам да ви представя пакетът от 9 директиви, така наречен пакет хармонизиране. Това законодателство се готви от 4 години и целта на пакетът е, от законодателни мерки пред през 2008 година е да се модернизират изисквания към стоките поради динамичното развитие на Европейския съюз и голямото увеличаване на вносът, особено от Китай. Целта на пакета беше да се опрости законодателството и да даде възможност на страните членки по-лесно да упражняват надзор над пазара. Обсъждахме изискванията за цялата верига на доставчиците, на доставките и по-строгите изисквания към него. Промените ще имат от, не, от тях ще имат полза и потребителите, ще бъдат стоките по-безопасни и качеството им ще бъде по-високи. Сега разглеждаме пакет от 9 директиви, хармонизирани е, с решението 768 от 2008 година. Ставаше дума за приемане на нови законодателни актове и модернизиране на стари такива. Пакетът съдържа директиви, които няма да бъдат актуализирани в близко време. И поради тази причина комисията реши да обедини и хармонизира различни групи стоки поради значението на целия пакет. Трябва да кажа, че Европейската комисия постъпи правилно според мен, аз подкрепям нейното решение. Няма да говоря за други теми, които излизат извън рамките на този преглед, освен ако няма основателни причини за това. Пакетът, който се отнася до стоките, е задоволителен. Девете директиви, които обсъждаме, работят на практика добре. И решението 768 от 2008 година се оказа успешно решение. Ясно е защо комисията не иска да се връща към дебати, които вече сме водили и решения, които вече са взети. Съветвах се с представители на държавите членки и на бизнес Юроп и други международни организации. И те нямаха сериозни забележки, било по същество, било технически. Свързах и с потребителски организации и искам да благодаря на представителите на Европейската комисия за тяхното сътрудничество при изясняване на някои детайли. Бях осведомена, че в техническия дебат в съвета по отношение съдържанието на директивата ще се проведе преди юни. Съветът е, е решил да обсъди директорите е, в пакет от е, пет глави, това по решение 768 от 2008 година, а, но техническите подробности ще бъдат обсъдени от виртуалната работна група, която разбирам, че още не е започнала своята работа само. Австрия е започнала. Е, вече няколко заседания са проведени по време на полското и датското председателство и ЕКОСОК ще приеме своя доклад е, на 28-29 март. И за това предлагам малко да се избърза с моя доклад и той да бъде обсъден в комисията ИМКО на место на 25 април на 8 май. Сега да кажа някои подробности но трябва да спомена и някои неща, които дават повод за загриженост на у, заинтересованите страни. Комисията вече даде разяснения по този въпрос, но докладчиците в сянка също трябва да получат а, е, тази информация. Има резерви по отношение на някои външни организации, първо да спомена опасенията, свързани с Международната асоциация на радиоразпръсквателните организации. Става дума за така нареченият електромагнитен шум или електромагнитни смущения, свързани с радиосигналите. Искам да помоля представителите на комисията да ни кажат какви изключения се предвиждат за радиолюбителите. Нещо, което не е включено в директивата, но е предвидено в друг текст. Трябва да се спомене и задължението за заявление за съответствие, единно заявление за съответствие, въпросът е то дали трябва да бъде едно и също за всички директиви или трябва да има отделни образци за подобни заявления за съответствие за различните директиви. Има за и против за едното и за другото, примерно цената на отпечатването или актуализирането на подробностите в съответствие с съответните стандарти в различните страни. Третият сериозен въпрос се отнася до ефективността на прилагането на новите правила по отношение на стоките, които вече са пуснати на пазара. Е, вече са на склад, да кажем. Четвърто съображение се отнася до директивата за нисковолтовите стоки. има изискване за прилагане на цветна снимка и мнозина твърдят, че е, отпечатването на подобни снимки е, струва скъпо. Това е изискване, което комисията е, Санко включи в последният момент. Пето изискване е да се включи пълният адрес на производителят на стоката. други правила позволяват тази информация да бъде включена в информацията, която придружава стоката, ако не е възможно тя да се запише пряко върху нея. Въпросът, въпрос е също дали а, трябва да има всеки производител вебсайт, за да може по-лесно да се а, стига до информация за него. Друг важен въпрос е проблема за съвременното дефиниране на безопасността, прието през 70-те години. А сега, са е необходимо, необходимо уточняване на тези изисквания в рамките на общата директива за безопасността. Безопасността на стоките. Въпросът е дали едни и същи изисквания нали, трябва да се прилагат примерно към мебелите, както към ютиите. Въпросът е защо тези изисквания не са разписани пряко в текста на директивата. Друг проблем, установен от съвета, се отнася а, до онези, които инсталират асансьори, които а, ще носят същата отговорност, както производителите, нещо, което а, ще бъде в тежест на малките и средни предприятия. Друг въпрос се отнася до неяснотите в хармонизирането на нормите. които се отнасят до лицата с специални нужди, примерно, които трудно могат да се качат на асансьор. Добре би било да се изясни тълкуването на този въпрос в текста на директивата. Аз бих искал да знам защо в решение 768 от 2008 в директивата за измервателните инструменти е вписано изискване операторите да включат подробна информация за купувачите и доставчиците в срок от, за срок от 10 години, което е до, доста голяма административна тежест. В член 14 на тази директива има изискване за документите, но няма съответни дефиниции, които трябва да присъстват там. И накрая член Член, член 28 съдържа изисквания за независимостта на нотифицираният орган. сега за автоматичните везни. Бих искал да знам защо изпитването на проби, свързани с здравето и безопасността на потребителите, не е изчерпателно изяснено в текста. Също така не са изяснени разликите между специалните везни и везните за общо ползване в 8 член на директивата. Защото от решението не проистича, или поне не е очевидна подобна подобно разграничаване. Освен а, решението, има и правила за обжалване, обжалване на решенията от нотифициращият орган. Тъй като трябва да има нови правила, които ще се прилагат в бъдеще, въпросът е дали тези правила в бъдеще няма да станат източник на проблеми. А 11 точка съвета идентифицира проблем с Зорове органи велми накладне. Покут ризико. Става дума, че тези апарати могат да бъдат в някои случаи особено скъпи, да ускъпят работата, ако се отнасят до част от стоките. Това е изискване, не може да се свързва само с съответните изисквания. Имам и някои по-малки, по-дребни забележки. Ще спомена някои от тях. Необходимо е да се изясни въпроса с идентификационния номер на декларацията за съответствие. Има някои терминологични неточности в дефинициите. Необходимостта от обозначаване на продуктите с съответни етикети – Става дума къде ще се поставя този етикет и къде ще се поставя знака CE. Е. Необходимо е да се спомене първо производителя, след това вносителя, след това а, разпределителя и накрая а, търговеца на дребно. Искам да заявя, че съм готова да сътруднича с всички докладчици в Сянка. На 18 април ще проведем заседание с всички докладчици в Сянка, за да може да изясним напълно всички неизяснени въпроси. По всички 12 точки, които споменах, ще предам текста на комисията, защото ми е ясно, че за тях ще е трудно да реагират на всички въпроси. Сега да кажа нещо за процедурата. Директивите трябва да бъдат дадени, внесени в Европейският парламент, съгласно процедурата за преглед. Парламента трябва да промени само онези текстове, които са отбелязани – но не винаги това изискване се спазва. Природата на този пакет е такава, че съгласно решение 768 от 2008, с изключение на някои дребни различия, няма нещо много, което трябва да се обсъжда в Европейският парламент. Това е фактически ролята на парламента е незначителна, минимална. Въпросът е, трябва ли Европейския парламент да приеме подобно принизяване на неговата роля в законодателния процес? С това ще приключа, господин председател. Благодаря Сузана Ройтова за представянето на по такъв изчерпателен начин на една трудна тема. 12-те точки трябва да бъдат раздадени на докладчиците в сянка. Ще помолим и представители на комисията да ни запознаят е, своето предварително становище и към края на този дебат е, ще говорим за графика, защото разбирам, че ще е необходимо малко повече време. Сега искам да дам думата е, на госпожа Шарлемоса и господин Кройцман. Госпожа Руле е тук. Имам бележка от Ашли Фокс, която ще представя. И господин Шваб е също тук, но първо госпожа Шарле Моза. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо Ройтова, за представянето на пакета. Това е, е доста обемист пакет. Според мен е, е особено важно сериозно да подходим към него. Цялата тази нова законодателна рамка е от голямо значение, за да се гарантира безопасността на, на стоките на вътрешния пазар. Затова трябва да има добро наблюдение на пазара. Мисля, че трябва да се опитаме да запазим девете директиви като пакет. Да се опитаме да синхронизираме съдържанието без промени. Много е важно да не падаме под сегашния прак. Да не въвеждаме по-малко изисквания, отколкото са разписани в 786. Само, че не може просто да, да преписваме текста от там. Важно е да има една последователна система и да съществуват еднакви, едно, еднакви изисквания за всички стопански субекти. Така може да се, е, това може да се постигне чрез е, добре действащ пазарен надзор. Мисля, че трябва да разгледаме по-обстойно спецификите на отделните директиви. В някои от тях е, може би е, ще е възможно да направим, да внесем някои дребни измерения. Но за нас, групата на социалистите, е много важно да не променяме нищо по отношение на задълженията на стопанските е, субекти, аспекти, като например проследяемостта. Това, което искам да кажа е, че 768 общо взето трябва да се пренесе в директивите. А, подробностите, спецификите а, на всяка директива може да се а, обсъдят. Сега споменаваме отново ролята на парламента. А, да, може би и това а, си струва да обсъдим, но да виждам как това ще се отрази на работата ни тук. Така или иначе трябва да продължим работата по хармонизацията, а може би а, на заседанието на координаторите можем да обсъдим ролята си при подобни а, преразглеждания, подобни видове преглед на законодателство. Така или иначе, мисля, че трябва да а, проведем заседание, на което да разгледаме по-обстойно всичките тези въпроси. Това е доста специализирано досие и е, няма да е лесно за всички да следват а, раз, разискванията. Бих искала да подкрепим една бърза процедура, това да разглеждаме на куп 9 е, директиви и там, където е възможно, да се позоваваме на текста, да копираме текста на решение 768. През 2007-2008 година разисквахме въпроса за това какви задължения да се въведат за стопанските субекти така е, че парламентът и е, нашата парламентарна комисия вече са е, участвали в обсъждането на тези въпроси. Затова мисля, че е морално допустимо да препишем 768 председателя. Благодаря. Съгласен съм в голяма степен с това, което казахте. Мисля, че и вие бяхте докладчик по някои от директивите. на някакъв етап трябва определено да прегледаме какво е станало с тия законодателни актове. Скоро ще се гледа и директивата за безопасността на а, продуктите. Госпожа Рюле. Аз съм напълно съгласна с това да имаме единен език, който да въжи за всички директиви. Трябват ни общи дефиниции. Не бива да отстъпваме от това, защото в противен случай ще се получи объркване. Ролята на парламента. Аз разбирам загрижеността на госпожа Ройтова. Ние наистина имаме ограничени правомощия тук, но подкрепям и госпожа Шалдемозе, ако, че трябва да се занимаваме с приложението на пакета. С това трябва да тук може да играем роля, но още от самото начало бяхме се споразумели, че ще действаме, ще работим главно по съгласуването на, на директивите. И това е задачата на, на този доклад. Имате пълното ни, пълната ни подкрепа. Естествено, трябва да дискутираме въпросите, които се появяват, но моето, моето послание е, че трябва да спазваме, да съгласуваме всички основни дефиниции. Благодаря. И аз ще изпратя бележка на Сузана. Ще говоря сега от името на Ашли Фокс. Да повторя това, което казах преди малко. Имам ясни изисквания към всички заинтересовани страни, задълженията на производители, вносители и така нататък. Общ, общ набор от задължения. Също така ролята и на контролните органи. Един въпрос, с който отдавна се занимаваме, е това, че трябва да има висок стандарт на контрол на пазара. Именно това е в основата на това предложение. Това предложение не е толкова свързано с техническите детайли, а с административните процедури. Това според мен не намалява, не ограничава ролята на парламента. Имаме доста ясна роля в това отношение. Това са въпроси от значение за обществената безопасност и безопасността на продуктите това, което сега изниква, ще изникне и в контекста на а, директивата за а, безопасността на продуктите. Госпожа а, Ройтова повдигна редица въпроси, които е включил в изложението си господин Фокс. Също и редица въпроси, свързани с обозначаването и бораването с необезопасени продукти. По въпроса за съответствието, да, има въпрос свързан с това дали трябва да има задължително изискване за едно обозначаване, което да покрива всички видове стоки. А според мен а, трябва производителят да решава по какъв начин да подходи към това, защото а, един продукт може да се състои от много детайли, много компоненти. Не мисля, че трябва прекалено много да предписваме. Аз ще ви изпратя а, доклада на господин Фокс и вие ще можете да го обсъдите на заседанието си на докладчиците Сянка, господин Шваб. Сега има думата. Кой ще говори пръв? Shadows first, we always По принцип първо докладчиците в сянка говорят. Thank you, Chair. I, I got a... Благодаря, господин председател. Тук имам някои бележки на, на един от докладчиците в Сянка. Това съгласуване на директивите е нещо особено полезно. Господин Мендес е съгласен с комисията, че съгласуването ще е, даде своя принос за функционирането на вътрешния пазар, потребителите и стопанските субекти. За да се увеличи е, правната сигурност, комисията предлага редица изменения, които се подкрепят от господин Мандес. Това ще доведе до увеличаване на свободата на движение на стоки. Нещо друго, което е особено важно в бележките е добрия пазарен контрол и наблюдение на пазара. За тази цел са необходими правила. Затова пакетът е много важен. Повече няма какво да кажа. За да дам възможност и на господин Шваб да се изкаже. Shadow today. Um... Връща докладчик в сянка на докладчика в сянка. Благодаря, господин председател. Понеже господин Кройцман ми, ми, ми даде 10 е, минути, ще ги ползвам. Уважаеми господин председател, благодаря. Искам да благодаря на докладчицата за чудесното изложение на състоянието на нещата. Благодаря. Тя е поставила правилно рамката. Много важно е това. Е, когато приехме този пакет, е, господин Стук беше е, човека, който работеше от името на нашата политическа група и ето защо искам да се концентрирам на е, две неща, които не са много, може би, толкова важни. Най-напред става дума за директивата за електромагнитната съвместимост 2004-108 е, член 3. Електромагнетичните смущения. От моя гледна точка не се дефинира по нов начин и това не е разумно. Аз бих се върнал на старата дефиниция. Поне от части. И задавам въпрос към комисията дали тя е съгласна и дали вижда тук тя някакво, някакъв проблем по същество. На второ място – за нисковолтната директива, директивата за нисковолтовите съоръжения. Е, госпожа Шалтемоз и госпожа Рюли казаха, е, че трябва да запазим единността на пакета. Само в тази директива се изисква обаче с декларацията за съвместимост да се прилага и снимка на съответния продукт. И бе казано, че това е нещо, което не е много практически, практически ориентирано. Тук бих искал също пояснение от страна на комисията. Това имах да кажа. Благодаря. Госпожа Ройтова е, също засегна въпрос. Е, всички се интересуваме от снимката. Госпожа Дин Макмилан, извинявайте, искам да приветствам и госпожа Кети Дейвис Калска. Тя е ръководител на групата. Тя ще говори от името на съвета. Е, ще чуем и нейното изказване с удоволствие. Сега представителя на комисията. Thank you, Mr. Chairman. Um... Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Ройтова за представянето на темата. Пръстите ми не можеха да догонят скоростта, с която говорихте. значи не спех да запиша всичко, пък няма и да имам време да отговоря на всичките въпроси. Приемам вашите забележки. Някои от тези проблеми, които госпожа Ройтове е установила, ще бъдат обсъждани в е, съвета, където е, има информация от различни заинтересовани страни. Радваме се, че парламентът подкрепя е, преработения текст. Това е продължение на една работа, пакета за стоките. Става дума за неговото прилагане. И когато става дума за прилагане, нямаме, толкова много, да имаме толкова много работа. Това, което още бе започнато още през 2008, тъй като работата е свършена добре, по-рано няма сега какво да, голям обем от работа. Въпросът за единната декларация за съответствие е свързан с следното. През 2008 предложихме това, защото когато един производител трябва да изпълнява няколко директиви, би било по-лесно за него да попълни една декларация, в която да заяви, че продуктът му съответства на изискването на всички директиви. Но нещо по-важно. Това има значение за органите, които упражняват надзор на пазара, защото когато става дума за 7-8 директиви, надзорният орган трябва да изисква 7 или 8 декларации, за да получи пълната картина. Единственият начин да с органа, който надзирава пазара, упражнява надзор на пазара, е да получи една декларация за съответствие и след това да установи дали от нея нещо липсва, в нея нещо липсва. Това са доводите за предлагане на една единствена декларация за съответствие. Разбирам, че в административно отношение това може да създаде някои проблеми, но това е логиката за предлагане на една единствена декларация за съответствие и изхождайки от тези съображения, аз се защит, защитавам тази идея. Въпроса за цветните фотографии вместо черно-бели, трябва да кажа, че аз подкрепям изискването за цветна фотография. Като се оставя на страна това, че цветната снимка е по- по-скъпа, но общото е всичко правим цветно днес. Трябва специални усилия да се положат, за да се направи черно-бяла снимка. Иначе не виждам каква е разликата. Като е цветна снимката, добиваме по-добра представа за стоката. Но това е според мен последното, по което ти се струва да спорим. Въпросът за идентифицирането на производителя мисля, че въпросът е ясен. Винаги сме казвали, че има иерархия от информ... информация, която трябва да се бъде записана върху стоката, ако не може да се запише там, върху нейната опаковка. Няма да се опитвам да отговарям на всички въпроси. Въпроса за адреса на уебсайта. Този въпрос често се повдига. Бих, бих бил готов да приема това, ако някой може да ми гарантира, че адресът, на който ме пращат е абсолютно а, надежден и че няма да бъда а, препратен от а, някой а, от някоя а, слабост в софтуера а, към фалшив вебсайт. И така, как да идентифицираме производителя? В крайна сметка, асансьорите, които се монтират в сградите, обикновено се проектират и произвеждат извън сградата, не в шахта, асансьорната шахта, а се сглобяват на място в сградата. Става дума за безопасно, безопасното използване на асансьорите, т.е. за безопасни асансьори. И почти най-важната част от процеса на производството е инсталирането. Затова искаме онзи, който инсталира асансьора, да носи същата отговорност, както производителя. Защото ако производителят си е свършил добре работата, хубаво, обаче ако този, който инсталира ли е, асансьора, не е свършил както трябва, това в никакъв случай не е приемливо. За малките и средни предприятия няма никаква разлика. Малките и средни предприятия във всички случаи ще продължат да инсталират асансьори. Те не ги нито проектират, нито произвеждат. Те ги инсталират. Така че не става дума за това колко голямо е предприятието, става дума за това кой носи отговорност за грешката и то грешките в края на процеса, които могат да имат най- голямо пагубно значение. Има и други въпроси в списъка, представен с госпожа Ройта, по които можем да поговорим, но аз споменах само най-главните. Благодаря. Благодаря. Благодаря за, за това, че сте гост на нашата комисия. Още нещо, казва представителят на комисията. Знам, имаше още нещо. И това е въпросът за процесът на, над, за надзор на пазара. Казано е, че надзорният орган трябва да анализира всички рискове, свързани с стоката. Тази дефиниция в 768 е нещо, което е останало от миналото. За какво става дума? надзорният орган, когато той има съмнение относно една или друга стока, преди да я върне на производителя, за да се поправят е, нейните дефекти, трябва да е сигурен, че няма други проблеми с стоката, е, за да не трябва производителя на няколко пъти е, да получава стоката за поправка това е целта на този текст. Факта, че процеса на решението, решение, взимане решение са разписан отделно, се дължи на това, че надзорният орган трябва да провери и да установи всички проблеми и тогава вече производителят да ги коригира наведнъж. Благодаря. Мисля, че госпожа Ройтова каза, посочи, че има още много подробности, които трябва да бъдат разяснени. А, значи, като влизате, моля, бъдете по-тихи, казва председателя. Сузана Ройтова каза, че тя ще обсъди с докладчиците в Сянко, няко, Сянка някои от подробностите. Госпожа Дейвид, имате нещо да добавите? Не. Надяваме се, че ще бъдете наш гости в бъдеще. Благодаря и сега за графика. Сузана, мога ли аз да представя набързо графика? Мисля, че ти предлагаше някои промени, но не промяна в крайната дата. Значи ти ще ни изпратиш превод на доклада на 11 април. Ще разгледаме проекта доклада на 8 май, измененията до 16 май, разглеждането им до 20 юни, гласуване на 10 юли. Тоест имаме достатъчно време и надявам се, че това съответства на графикът на съвета, ако ли не, ще обсъдим въпроса с съвета, представител на съвета. В, в един момент а, ние и съвета трябва да се споразумеем защото мисля, че в становищата ни няма съществени различия. А сега ще пристъпим към гласуване. Имаме три. ще гласуваме на три части. След а, а, нашия вчерашен дебат за мотоциклетите и мотопедите, знам, че сте имали заседание на докладчиците в Сянка, където сте потвърдили желанието си да получите мандат по този въпрос. Може ли да представите тази тема? Благодаря ви. Мисля, че достатъчно добре обобщихте въпроса. Вчера на заседанието на комисията проведохме първото разискване по, възде... по оценката на въздействието. Смятаме, че това дава достатъчно основа за начало на тристранни преговори, така че искам да поискам мандат от комисията. Заедно с докладчиците в Сянка бих искал да поведа преговорите и най-вече бихме искали да се придържаме към, стор... към сроковете, както и в предния регламент има много сходни неща. Така че като време и като процедура, мисля, че трябва да поступим по същия начин, както преди. Добре, моля да гласувате за, който е за да гласува, да дадем мандат. Кой е против? Приема се. Е, трябват ни повече от 21 гласа. Определено имаме така. Така че имате мандат е, и очакваме резултатите от работата ви. Сега преминаваме към е, доклада на господин Кройцман. Става въпрос за митници и прилагане на законодателството за правата на интелектуална собственост. Някои изменения пораждат е, трудности поради е, съдействието ни с други комисии. Ако може докладчика да каже няколко думи за това. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за конструктивните е, дискусии на два пъти. Надявам се да се приемат повечето изменения. На места сме стигнали до компромис. Мисля, че можем да почнем гласуването. Ще гласуваме с карти, когато се налага. Колегите, господин Шап, например, ще ми показва дали трябва електронна проверка да правя. Изменение 110 за, против, отхвърля се. 15 за, против, отхвърля се. 113 за, против, отхвърля се. 112. Гласувайте, моля. Uh, the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Инта 8 се приема по правило 50. Така че от следващите отпадат 111, 115, 140, 115, 116, 17, 18. Така че преминаваме към 119 за, против Отхвърля се. 120 за. Против. Отхвърля се. 121 за. Против. Приема се. 122 за. Против. Отхвърля се. 123. 124 и 10 за. Край на с Електронно гласуване. Отхвърля се. 125 се оттегля. Така че Юри 11 се счита за прието по правило 50. 131, 127, 130, 132 отпадат поради това. 126 129 и 128 и 133 са оттеглени. 135 също отпада. И стигаме чак до 141 изменение. Господин Енгстрем. 141. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 140. Електронно гласуване. The vote. Край на гласуването. Приема се. 139 и Юри 12 отпадат. 144 госпожа Макларкин. За. Против. Отхвърля се. 142 господин Салвини. Електронно гласуване. 142 господин Салвини. I think we didn't mean it. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 143. Госпожа Хед за. Против. Приема се. int 9 е съвместимо с 143. Международна търговия 9. Моля гласувайте електронно. Инта 9. The vote is closed. Край на гласуването отхвърля се. 145. Не ми е ясно дали е допустимо. Не. Защото вече се покрива от нещо друго. 146 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 147 госпожа Хет. За. Против. Приема се. 149 и 150 еднакви. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отпада. 19 за, 19 против. Може ли по-бързо да гласувате, когато гласуваме електронно? 151, госпожа Вайс Гербер. Моля, гласувайте. Vote's closed. И край. Отхвърля се. 16 изменение. Кройцман за. Против. Приема се. 17. Кройцман за. Против. Също се приема. Компромисно изменение 1. За. Против. Приема се. Така че преминавам към 153. Госпожа Хед за. Против. Приема се. 154 не е допустимо, вече е покрито. 155 и 156 са отегляни. 161. Госпожа Хед. Моля гласувайте. That's closed. И край. Отхвърля се. 162 за. Приема се. 163 за. Против. Приема се. 164 недопустимо. 19 Кройцман за. Против. Приема се. 165 и 166 за. Против. Приема се. Инта 10 за. Против. Приема се. 20 Кройцман за. Против. Приема се. Инта 11 съвместимо. Моля гласувайте по 11. Край на гласуването. Приема се. 21. Господин Кройцман. Моля гласувайте. The vote is closed. Yeah. Край на гласуването. Приема се. устно изменение към 167, което се вижда в списъка ви за гласуване. Виждам, че всички са съгласни. Който е за да гласува, против, приема се. 167 отпада. 169 е, електронно гласуваме. That's... Край на гласуването приема се. 168 отпада, 170 за, против, отхвърля се. Юри 13 за, против, отхвърля се. Юри 14 против, отхвърля се. 171 госпожа Гало, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 172. Госпожа Макларкин за. Против. Приема се. 173 и Инта 12. Моля гласувайте. 173 и Инта 12. The boat's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 174 господин Енгстрем и за. Против. Отхвърля се. 176 господин Енгстрел, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването, отхвърля се. 177 господин Енгстрем, за, против, приема се. 178 Салвини за, против, приема се. 179 Салвини за, против, отхвърля се. 22 Кройцман за, против, приема се. 180 за електронно гласуване. 180. Closed. Край на гласуването. Приема се. 182 моля гласувайте. Uh, that's closed. Uh, that's... И край на гласуването. 23 за, против, приема се. 183 отпада, Юри 15 е съвместимо, за, против, също се приема. Компромисно изменение 2 за, против, приема се. Минаваме към трето компромисно изменение за, против, също се приема. 191. Моля гласувайте електронно. That's closed. Край. Отхвърля се. 192 господин Кройцман за, против, приема се. 25 отпада, 26 Кройцман за, против, приема се. Юри 17 за, против, приема се. Член 17, 194 за. Моля гласувайте. The vote is closed. Край. Приема се. 21 гласа срещу 15. Юри 18 съвместимо за. Против. Приема се. 27, 195, 196 и 19. Моля гласувайте по четирите изменения. Край на гласуването all right. That's, um, that's carried. Приема се. 197, 198 отпада, 199 гласуваме за, против, приема се. 200. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. И край. Отхвърля се. 201 за. Против. Приема се. 202. Моля гласувайте електронно. Closed. Край. Приема се. 203 и Юри 20 за. Против. Приема се. Член 18, 205 изменение. И Юри 21 за. Против. Приема се. 204 съвместимо за. Против. Приема се. 206 и 207 отпадат, понеже са включени са включени са 50, понеже спадат към 51 член. 208 207 всъщност трябва да гласуваме. Госпожа Прендегаст. Прендергаст за, против. Приема се. 208 Кройцман за, против. Приема се. 28 се оттегля, 29 за, против. Приема се. 30 за, против. Приема се. 209 отпада. 210 за, против, приема се. 31 е оттеглено, 211 хед за, против, приема се. 212 за, против, приема се. Инта 14 е прието по 50-то правило, 32 Кройцман за, против, приема се. 33 Кройцман за, против, приема се. 34 за, против, приема се. 213 за, против, приема се. 214, 215 отпадат. 216 Салвини за, против, приема се. 35 за, против, приема се. 36 Кройцман за, против, Приема се 37 Кройцман за, против. Приема се 38 Кройцман за, против. Приема се 219 Енгстрюм. 21 член. За, против, въздържали се, отхвърля се. 220 Енгстрюм. За, против, отхвърля се. 39 Кройцман за, против, приема се. 221 Салвини. Моля гласувайте. closed. Край на гласуването. Приема се. 40 Кройцман за, против, приема се. 41 за, против, приема се. 42 и 222 се считат за, приятел, за прияти, защото са свързани с 33 до 38 изменение. Така че минаваме към 223. то Господин Салвини за. Против приема са 224 отпада. 225 Салвини за. Против приема са. 226 отпада. 227 и Юри 23 за. Против приема са. 228 юри 24 за, против, приема се. 229 Салвини за, против, приема се. 230 отпада, 231 оттеглено. 43 за, против, пак за. Моля да гласувате с карти по 43-то изменение. The vote is closed. И край. 23 срещу 17, 233 отпада, 232. Моля гласувайте. The vote is closed. И край. Отхвърля се. 23. 234 се оттегля, 44 Кройцман за, против, приема се. 235 и Юри 25. Моля гласувайте. Госпожа Гало и Юри 25. Край на, на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля гласувайте. Приема се. Компромисно изменение. Изменение обикновено 46 за. Моля да гласувате електронно. That's closed. That's carried. Uh, so 239 and jury 27 and 239, юли 27 и 238 отпада. 47 изменение за, против, отхвърля се. 48 за, против, приема се. 240 отпада. 49 за, против, приема се. Шесто компромисно изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 51, 245 за, против. Приема се. 243. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. 2. Е, То е прието. 245 е, за, против, отхвърлено е. 52 за, против, прието е. 247 за, против, отхвърлено е. 53. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прията е. 54, е, моля. За. Против. Отхвърлено. 55-то изменение. За. Е, нека гласуваме електронно, моля. Гласуваме по 55-то. Край на гласуването. Отхвърлено. И така. Adopted, sorry. Прието е, извинявайте, прие, прието е това изменение. пада. А следващото също пада, пада 250 отхвърлено, 251 не е допустимо, 256. Против прието е. 57 за, против Прието е. 29 на Юри. Прието е. 252 с устните изменения на докладчика. Прието е. И е така Юри 30 пада. 253 с устното изменение за. Против. Прието е. 254. Моля, гласуваме електронно по 254. Край на гласуването. Прието 255 е. с устното изменение. Моля, гласуваме електронно по 255. Край на гласуването. Прието. Е. 258 на госпожа Хенслик. Кой е за? Против. Отхвърляме. 58 от докладчика за. Против. Прието е. 259 за. Против. Прието е. 59 пада. 257 и 56 падат. Е, гласуваме за изменение 60 за, против, прието е. сега преминаваме към, е, към точките от преамбюла. 62 е, за, против, отхвърлено е. 61 от Юри е за, против, прието е. Инта 1 за, Отново моля, е, Инта едно. За, против, прието е. 63-то изменение. За, против, прието е. 64, което са против, отхвърлено е. 67 са. Нека гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърлено е. 66-то. За. Против. Отхвърлено е. 65. За. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Прието е. Сега 7. Прието е. Изменение 3 за. Гласуваме електронно за изменение 3. Vote's closed. Край на гласуването. Приете. 72 изменение. За. Против. Приете. Четвърто изменение. За. Гласуваме електронно. За. против, е, край на гласуването, прието е. 73-то изменение. 73-то, моля, моля. Гласуваме електронно по а, е, изменение 3 А не, а, е, не е електронно, отхвърля се. 74-то. <clears throat> За, против. Отхвърля се. 76-то изменение. Моля, гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърлено е предложението. 75. За. Нека. Нека гласуваме електронно и по 75. Край на гласуването. Прието е. Юри 3 пада. Компромис 8 за. Против. Прието е. е изменение 5 за. Против. Прието е. 79 и Инта 2 падат, 78 Юри 4 пада, 6 изменение. За, против, прието е. Компромис 9 за, против, прието е. 14 точка, точка от преамбюла е прията. 10 точка за, против, прието е 11. Е, компромис 11, прието е 12 за, против, прието е 8. <clears throat> Прието е. Компромис 13 за, против, прието е и сега преминаваме към 101 за против прието е. Компромис 14 за. Нека гласуваме електронно. 14. Гласуваме по компромис 14. Край на гласуването. Отхвърляме, отхвърляме компромиса. И сега гласуваме по компонентите на, предложение, на изменение 13. Моля, гласуваме по 13. Край на гласуването. Отхвърлено е. Едно, 106. Е- За. Против. Отхвърлено. 104 е. от на госпожа Гало. Моля, гласуваме по 104 електронно. Край на гласуването. Прието е. Юри 19 пада. Изменение 14 за. Против. Прието е. Изменение 107 пада. 108 <clears throat> за. Против. Прието е. И 109 за. Против. Прието е. И така. Сега преминаваме към крайното гласуване. Моля, гласуваме електронно за целия доклад. Край на гласуването. Прият, приема се 40 за 30, 36 за 3 против. Поздравления за господин Кройцман и благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето, вашето участие, последно участие като докладчик в, нашия, в нашата комисия. Желая ви всичко хубаво в комисията за по-правни въпроси. Но вие винаги сте добре дошли при нас. Мисля, че имахме добро сътрудничество. Благодаря на всички. Сега ще се заема с преговорите с, в съвета, да видим дали датското председателство ще може да убеди някои държави и членки а, да се придвижат по-напред в своите позиции. Благодаря ви отново за подкрепата по докладите за митническите власти и за, по докладите за авторското право. Благодаря. Um, Председателят, мисля, че трябва да благодарим и на другите комисии за работата ви с вас. Е, нещата вървяха много добре. И така, минаваме към, към е, гласуването по бюджета. Искам да дам е, думата на господин Бозой за едно кратко въведение. Съвсем накратко искам да благодаря за измененията на колегите и на докладчиците в Сянка. Благодаря на комисията за тяхната подкрепа и секретарята на ИМКО. Нека да преминем направо към гласуването, защото напредва времето. Изменение едно. За, против, прието е. Изменение 2, за, против, прието е. Изменение 3, моля, гласуваме <clears throat> по изменение 3. Край на гласуването. Отхвърлено. Изменение 4 за. Против. Прието е. Компромис на, на параграф 3 за. Против. Прието е. Сега минаваме към изменение 11 за. Против. Отхвърляме. Изменение 9 с изменение за, против, прието е. Изменение 10 пада. Изменение 12. То също пада. Изменение 13 на госпожа Галпелч за против и е, прието е 14 за против прието е 15 за против прието е 16 за, против, прието е 17 за, против, прието е 18 за, против, прието е 19 пада, 20 за, против, прието е 21 за, против, прието е. И сега <clears throat> крайното гласуване. Нека гласуваме електронно по целият документ. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 37 за, 1 против, 1 въздържал се. Благодаря, господин Базой. Всичко хубаво за бъдещата ви работа. Госпожа Ройтова иска думата. Аз съм за, но моята, <clears throat> моята, моята карта не проработи. Моля да се запише в протокол, че аз подкрепих предложението. Благодаря, благодаря. Значи един глас повече за. Благодаря ви за гласуването, благодаря ви за, на, докладчи, благодаря на докладчиците. И сега преминаваме към е, по-нататъчната точка от дневния ред. Е, имаме да обсъдим много важни досиета. Нека колегите, които трябва да напуснат залата, да го сторят тихо, защото имаме много работа по обществените поръчки. И така, искам да благодаря на господин Тарабела и на господин Жован за тяхната много трудна работа за подготовка на документите. А, съжалявам, че версиите, езиковите версии още не са готови. Имахме много добра дискусия, конструктивна дискусия по отношение на един задълбоч... на задълбочен работен подход, за да постигнем срока, които министър-председателите ни поставиха, а именно до края на годината да имаме резултат. И докладчиците са абсолютно синхронизирани в своята работа с докладчиците в сянка. Всички много добре работят. Моля колегите да бъдат по-тихи. И така, <clears throat> господин Тарабела, е, докладчика по обществените поръчки има възможност сега да представи своя доклад, след което докладчиците в сянка ще имат думата и ще направим по-нататък дискусията. Господин Тарабела. Имате думата. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, въпросът е да се постигне равномесие от една страна между сертификацията и от друга страна процедурата. Като осигурим по-голямо участие на малките и средни предприятия и достъп до обществените поръчки по електронен път. Обществените поръчки, както го посочи и господин комисарът Мишел Барние, 19% от европейския БВП са обществени поръчки. И затова ние трябва максимално да използваме обществените поръчки, за да стимулираме растежа и инвестициите в реалната економика. Приветствам предложението на Европейската комисия, което според мен е много интересно. То представлява добра основа за размисъл, надявам се. Заедно ще го усъвършенстваме, за да постигнем още по-добри резултати. Методът на работа, който предложих на докладчицата в Сянка, беше следният. Предложих две насоки. Има редица текстове, които трябва да бъдат анализирани и предложих метода, който предложи датското председателство на съвета. На две, два кластера, на два, две теми да разглеждаме въпроса. Едно, две, четири и пет и четири. Кластера едно, а, това е избора а, на процедури. Предлага се улесняване на процедурите предлага се процедура чрез договор, чрез договаряне. Тази гъвкавост обаче отваря вратите на една правна несигурност. Необходима е прозрачност, но необходима е и сигурност. Значи, възлагането на поръчките трябва да бъде по едни и същи критерии, като се възлага на най-добрата поръчка, не е обязателно най-ефтината обаче. Трябва да се вземат предвид и други а, критерии, включително качеството. Във втория клъстер а, а, става дума за критериите за предлаганията, за офертите, които са економически най-благоприятни а, и да се възлагат поръчките на офертата, която предлага най-голяма добавена стойност, а, която има най-голям шанс да бъде а, надежна и устойчива в дългосрочен план. А, става дума за економическа ефективност, която трябва да се вземе предвид. А също така трябва да се а, ограничи а, каскадното използване на подизпълнители защото това има своето отражение върху качеството на изпълнението на поръчката. Колкото до премахването на разликите между услуги А и Б, ще, абсолютно съм за създаване на процедура, която да бъде конкретно за социалните служби. В, в, в третия клъстер се от, цели намаляването на необходимата документация, намаляване на бюрокрацията, съгласно 18-то приложение се правят подобни предложения. В четвъртия клъстер, който е особено важен, това става дума за е, електронните обществени поръчки. Там комисията върви в правилен път, но има и въпроси, на които за сега не е даден отговор. Говорих с около 40 на заинтересовани страни и, и а, е, те продължават да имат опасения по отношение на електронните процедури за обществени поръчки. А, е, комисията а, трябва да помисли, например, как да се осигури а, без. А, да се осигури защитата на личните данни, а също така и малките предприятия как да могат да участват в, в, в, тези търгове. Необходимо е и скъсяване на сроковете, обаче срещу това има някои, които смятат, че няма това да помогне на малките и средни предприятия. Петия клъстер се отнася именно <clears throat> до достъпа на малките и средни предприятия, е една нова директива, която има за цел да улесни техния достъп до обществените поръчки. Аз подкрепям това, несъмнено. Не трябва обаче да се увеличават административните тежести във връзка с тази идея. Абсолютно необходимо е процедурата apply or explain да бъде опростена. Като се прибегне до консорциуми, такива каквито има, например, в момента в Италия. В шести клъстер става дума за агрегирането над предложенията, в седмия клъстер се отнася за други процедурни изисквания и след тези нови изисквания, например, е намаляване на сроковете за представяне на офертите, нещо, както казах по-рано, в което има възражения. Осмия клъстър става дума за конфликт на, избягване на конфликт на интереси, за избягване на опасността от корупция в обществените поръчки. Деветият клъстър се отнася до управлението и там предложението на комисията предвижда страните членки да създадат национален контролен орган, но тук страните членки се опасяват, че ще наложи да измисляме на ново колелото, тъй като там вече има контролни органи, които изпълняват предвидените по този клъстер задачи и не е необходимо да се създават нови структури, а, и увеличаване на бюрокрацията. И накрая, десети клъстер а, се отнася до а, приложното поле. И тук комисията прилага на онва, което е практика на Съда на Европейските общности. и а, не трябва обаче да бъде приемана прекалено рестриктивна дефиниция на сътрудничеството между публичните органи. По този въпрос бих искал да имам и мнението на моите колеги. Защото не знам дали мога да подкрепа именно това предложение, десетото на комисията. Ето това са насоките е, за рамисел по този особено важно досие. И както вече казах и на докладчите в Сянка, сега го казвам на всички колеги, готов съм да сътруднича с всички докладчици в Сянка, с всички колеги. И единствената опасност, според мен, това е процедурата. Знаете какъв е графика. През имко а, а, трябва да се в октомври. Има 10 комисии, освен нашата, а, които трябва да дадат становище а, по този въпрос. И, и а, дори да са 7-8, ясно е, че ще има огромен брой изменения, които ще трябва да бъдат преработени и обсъдени. И ако има възможност да се събереме по политически групи за внасяне на изменения, пак измененията няма да бъдат малко, а но може би това би улеснило, улеснило работата. Защото, както вие напомняхте, господин председател, става дума за една много важна теза. Трябва да отправим едно ясно послание, което трябва да изработим заедно, за да постигнем целите. Не само а, а, а, улесняване на цялата работа, но а, обществените поръчки да получат една тежест, която на, на практика те имат в европейският на брутен вътрешен продукт. С това ще приключа. Очаквам вашите мнения. Well, thank you very much indeed for setting out... Благодаря а, за а, абсолютно ясното изложение на тези 10 точки. <clears throat> Сега ще чуем докладчиците в сянка. Но а, а, радвам се също така да кажа, добре дошъл на Клаус Видна. днес малко по-бързичко приключихме с гласуването и за това сме малко напред от графика. Въпросът е много важен, който обсъждам в момента и сметнах, че 10 допълнителни минути ще ни бъдат от полза. А сега да чуем докладчиците в сянка и естествено кой, всеки депутат, който иска да се изкаже, трябва да обсъдим и въпроса за възлагането на договори за концесии. Господин Енго е тук, господин Макакис е тук. Сърдечно му казвам добре дошъл в новата му роля в този тази комисия. Госпожа Руле господин Дион е, е, Съвенени си тръгна, е, но нека първо чуем докладчиците в сянка, след това имам записани още 4 души за изказвания, затова ще помоля докладчиците в сянка да не се разпростират надълго и широко. Благодаря, господин председател. For this, uh, for this round. Ще се опитам накратко да се изкажа. Първо, по методиката избрана от докладчика. Ние като група сме съгласни с него в това, че се занимава с процедурните въпроси, нещо, което а, също се обмисля и а, от съвета. Метода, който се състои от няколко клъстъра и е, определените от него четири приоритетни кластера. Смятаме, че те е, ще ни дадат е, най-големи ползи по отношение на сегашната законодателна ситуация. Това не означава обаче, че сме близо до постигане на общата цел за упростяване и правна сигурност текстът ясно е насочен към постигането на тези цели, но може би детайлите не са на всяка цена в съответствие с целите. Трябва това да го разгледаме малко по-обстойно, за да сме сигурни, че всъщност не усложняваме нещата, опитвайки се да ги опростим. Това въжи най-вече за по-малките предприятия. Има няколко неща, които искам да кажа от самото начало. Въпросът с праговете, достъпа на малки и средни предприятия и иновации. Изглежда, че в някои държави членки има практика да се позволява нещо като обществени поръчки лайт при по-дребните търгове. Това не се предвижда в това предложение за директива. Може би обаче си струва да разгледаме такива съществуващи примери в националните законодателства, за да видим дали няма смисъл в това. Виждам, че хора от Дания ме поглеждат, но в кабинета, си, в кабинета ми работят дъчани, но не става просто само за Дания. Може да се окаже полезно да въведем един допълнителен режим, а, така че да облегчим процедурата. Това ще ни даде възможност и да дигнем основния прак, а, така че под него нещата да са по-лесни за малките новаторски предприятия. Това ще разгледаме и в изслушването, което подготвяме. Нещо, което а, изникне, господин председателю, а, при анализа ми и трябва да знаем от самото начало, че не е, допус... че не е вариант за нас, не е допустимо. Преките плащания на подизпълнители, защото това ще означава, че подизпълнителя или изпълнителя, извинете, е просто агент. Това не е нещо, което можем да приемем. Аз разбирам какви са притесненията, които водят до това предложение, но правните е, тревоги, е, които това поражда, са много по-сериозни, според мен. Това е свързано и с последното, което искам да повдигне от самото начало. до Едно място, където ще стигнем до сериозни правни и процесуални проблеми, а именно разширяването на критериите за екологична устойчивост и социална устойчивост, така че да покрие подизпълнителите. Казахме, че ще го обмислим, но че ще го обмислим по начин, който да е в съответствие с общата цел да се, да, да се запазят нещата управляеми и предвидими. Ако изцяло а, прехвърлим отговорността на изпълнителите, на подизпълнителите, е, създаваме един режим на отговорност, който в крайна сметка ще доведе до огромен брой съдебни производства и, е, нищо постигнато като упростяване. Това са няколко е, материално-правни въпроса, които исках да е, повдигна от началото и по-нататък да ги разгледаме. Председателя, благодаря. Наистина, аз мисля, че това са много важни въпроси. Господин Хаци Маркакис. Благодаря. Най-напред искам да подкрепя това, което каза колегата Франца Енгел. Много е хубаво, че имаме това предложение за директива. Трябва ни упростяване на, на правилата, трябва ни модернизация, трябва ни ефикасност. Става дума за това, че една пета от брутния вътрешен процент, именно 18%, това е голямо количество, голям обем, който се осъществява чрез обществените поръчки. Зная, че в много държави членки, <laughs> например в Испания, се плащат европейски данъци, при обществените поръчки. Там нещата не вървят както трябва няма ясни правила, така че е много хубаво, че най-накрая е, работим в посоката на постигане на е, ясни правила. Благодаря на господин Тарабела, който е подредил много прегледно цялата тема в кластери. Аз съм много за да се работи по този начин. Всичко става много прегледно. Например, е, в кластер 2 <clears throat> подкрепям становището на господин Енгел за е, че може там да има е, проблеми с подизпълнителите и с директните плащания. Това е огромен проблем. Е, той каза, че <clears throat> това, той не, не вижда, че той вижда проблема, Искам да се спра на едно нещо при подизпълнителите, нещо, което е много трудно постижимо, а именно социалните аспекти. Господин Карабела много се концентрира върху това. Това е добре, но <clears throat> трябва да внимаваме да не накърняваме свободата на договарянето. Понякога това би представлявало трудност за малките и средни предприятия. Директните плащания са в кластър 5. Е, цялото разпределение е в два лота може да провокира проблеми, особено праговите стойности, праговете. Там трябва да внимаваме да не на... да не е, да няма противоречие с други цели. Сега кластър 10. Там става дума за дефиниции, става дума за обхвата. Трябва да внимаваме да не е, да няма конфликт с други комисии, например Интер, например за реципрочността при търговските споразумения това предложение може да доведе до затваряне на европейските пазари. Просто това като ключова дума искам да поставя тук. Някои дефиниции трябва да са по-ясни. Ако искаме яснота, трябва дефинициите ни да са ясни. Какво е интерес, е, конфликт на интереси? Какво са привилегировани връзки, линкове? Това не е ясно. <clears throat> Какво означава appropriate е, е, разумно изпълнение на удачно изпълнение на социалните критерии. Това не е ясно. Сега критерия в ниска цена, дали това е по-важен критерий от е, критерия економическо предимство? Това не е ясно също. <clears throat> Може би трябва да е, осветим по-ясно е, термина най-ниска цена. И освен това, <clears throat> така нареченото Single Independent Body – това не, този независим орган, неговата функция трябва да бъде също по-ясно осветлена. Госпожа Ройле, благодаря и аз искам да благодаря на докладчика за ясната структура. С тази структура може да се работи много добре и искам да го осигуря, че аз много ще се опитам да работя конструктивно. Естествено, това за наша политическа група ще е по-лесно, отколкото за другите по-големи политически групи. Ще се опитам да няма некоординирани предложения за изменения, защото така ще загубим а, съгласуваността си. Но имам малко проблеми и с вашата приоритизация на, на проблемите и виждам, че колегите се спират и на други точки. Искам да започна с обхвата Cluster 10. Мисля, че обхвата на приложението е много важна, важен пункт и би било жалко според мен, ако този въпрос не, е, не стане централен. Освен това, сътрудничеството при член първи на обхвата трябва тук да се уточни за какво става дома точно. Освен това, вие казвате, че искате ограничено е, частно, участие при ПЧП-тата. Искам да кажа тук, че Европейския съд е излязъл с много решения. Искам да ви предупредя да не залагаме неща, които ще провокират правна несигурност и ще доведат до допълнителни казуси, които трябва да се решават от Европейския съд. Ограничението на ПЧП-тата трябва да, да, не трябва да, да се случва, защото когато едно предприятие се включи в едно публично-частно партньорство, то би трябвало да има предимство пред други предприятия. При участие на кооперативи тук може да има също проблеми. То, то, тази тема не е засегната от комисията. И е, кластър 9 е, този орган е регулиращ орган. Аз така го разбирам и се чудя защо ни трябва такъв орган на централно равнище. И освен това, е, каква е целесообразността и компетентността на Европейския съюз в рамките на този контекст, защото компетенциите на регионалните и местни органи също трябва да бъде взета предвид. Какво, каква ще е функцията на този регулиращ орган? Освен това, имаме и правни структури, зададени от е, директивата по правни въпроси. Така че не виждам нужда от този орган тук. На следващо място. Странно ми се видя кластър 2. Зададох се и следния въпрос. Защо няма препратка към предмета на договора на офертата? Ако искаме едно устойчиво развитие на публичните поръчки, трябва да, да, да оточним е, и предмета на офертата, защото ако няма такова, такава яснота, отваряме врати за корупция. И услугите, А и Б услугите. Вие говорите за социалните услуги, но има и здравни услуги. А, тук нещата са малко разводнени, според мен. Е, тук са опоменати малко видове услуги и искам да напомня за това, за нашето становище, че ние искахме да запазим услов... а, е, разделението на А и Б услуги. Тема 4. Е, електронни търгове, според мен, трябва да, да има обвързващ срок две, от две години. Комисията искаше още през 2010 година да имаме 15% от всичките обществени поръчки да се случват по електронен път. 5%, е, сега имаме само 2%. Не смятам, че е, ще може да наваксаме в остатъка от времето. Комисията трябва да подкрепи развитието на електронните търгове, според мен. Е, определени структури трябва да се създадат и ни трябва съвместимост на съответните платформи. Това бяха моите предложения и се надявам, че нашето сътрудничество ще е продуктивно. Благодаря. Аз искам сега да дам думата на господин Козисник, и след което аз ще се изкажа. Ние сме в е, позиция на един по-високопоставен и по-низкопоставен член. Мисля, че обществените поръчки е, е, този сектор е свързан с всички дейности в Европейския съюз, така че аз приветствам това предложение на датското председателство да разпредели е, в 10 кластера темите. Аз съм съгласен с мнозинството от моите колеги, и, но искам да а, предупредя да не се впускаме в свръхрегулиране. Нека, сме, нека има пространство за гъвкавост. Нека осигурим това, това предложение да не създаде прекалено много от бюрокрация и прекалено много регулиране. Благодаря от моя страна. Трябва да бъдем много внимателни. А, когато става дума за стратегическата роля на, на обществените поръчки, а, но не трябва да разширяваме нещата толкова, че да а, останем в една област на пълна правна несигурност. Трябва да бъдем много внимателни да не използваме обществените поръчки като альтернатива за действия, които обществените органи трябва да предприемат по друг начин. Когато става дума, примерно, за управление на неофициалната работна ръка в строителството, това трябва да го правят властите в съответните страни. И не е наша работа да претоварваме директивата за обществените поръчки, въпроси, които трябва да бъдат работа на властите в съответните страни. Значи трябва да подберем най-важното, за да може да изпълним стратегическите задачи на тази, този законодателен акт. Новия инструмент, който се предлага за новаторските обществени поръчки, и това е много важен въпрос. И трябва а, да се постараем този нов инструмент да бъде достатъчно съвършен, а, за да може да работи така, както очакваме от него. И сега а, Денис, последен от докладчите в Сянка, а след това не искам да, да отнемам от времето на господин Жовен, затова ще помисля това на кого да дам думата и за колко време. Благодаря, господин представител. Благодаря на господин Тарабела. Документът, който той ни представя, е чудесна основа за размисел и обсъждане. От опит знам, в работата ми с местните и регионални власти в моята страна, че когато става дума за преговори, на преговорната процедура се гледа с голямо доверие – не, не съмнявам се дали трябва тук да се предвиждат гаранции, защото това ще увеличи бюрокрацията. За разлика от някои от преждеговорившите, се радвам, че има клаузи, които са социални по своята същност. Не съм съгласен с това, което нашия председател току-що каза, че това претоварва процедурата. Това са аспекти, които бяха източник на проблеми, недократно са били източник на проблеми в миналото. Защото знаете, че понякога онези, които правят най- ефтините оферти, спестяват пари от а, а, неща, които не искаме да присъстват в договорите. Знаем, че при тези споразумения понякога някой, който получава договора, след това използва подиспълнители, за да свършат работата. В Холандия, например, в габарската промишленост имаме следния проблем – Онези, които реализират продукцията на дребно, на пазара на дребно, не са съгласни с обозначението обозначаване по начина, който се предвижда, защото това е много скъпо. Тоест, това е сериозен проблем. Нека спомена още няколко въпроса. Съгласен съм, че трябва да обърнем специално внимание на малките предприятия, а също и на сроковете. Тревожим се понякога, че сроковете са прекалено кратки и трудно изпълними, особено за малките предприятия. Както и други, които се изказаха по този въпрос, съм съгласен с скептичното отношение към предлаганите нови регулаторни органи. Мисля, че е, колкото повече работа може да бъде свършена съществуващите органи, толкова по-добре. В заключение ще кажа, че разбира се, има много проблеми свързани с е, сътрудничеството ни с организации с идеална цел. Но а, по този въпрос също е необходимо да се направи повече. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Сега, а, колеги, Имам 9 души записани за изказване. Искам да да дам достатъчно време на представители на комисията. Не искам да притеснявам господин Диван. Затова ще, ще ви дам а, по две минути на всеки, да ви прочета имената. Това са записалите се за изказване. По, два, по две минути на всеки. Очевидно ще има възможност да участвате в подобен дебат и по-късно, но започваме. Благодаря, Малком. Споделям подхода на докладчика за упростяване на правилата, осигуряване на по-голяма гъвкавост и по-голяма правна сигурност. Не трябва а, да продължим да поддържаме критерия за най-низката цена Според мен, това, което Маркос каза, трябва да бъдем по-ясни в определенията си. Яснотата на дефиниция е особено важна в хранителната промишленост. Какво значи стока, която е произведена местно? какво става с трансграничните производители? Как да зачитаме е, все по-голямото желание на европейците да консумират продукти, които се произвеждат в тяхния район, местни продукти. Когато става дума за болници, е, училища и така нататък, те имат също право е, да имат равностоен достъп до здравословни е, стоки, не е обязателно най-ефтините. Осигуряване на по-голям достъп на, за малките и средни предприятия изисква разделянето на различните видове обществени поръчки, а също и по-широко използване на електронно възлагане и офериране. Свободата на договарянето трябва да бъде основно правило и не виждам как можем да об, обозначиме тези неща. Трудовото законодателство е национално по своята същност и не виждам как може да, доведем, да внесем, привнесем допълнителни правила тук. И нещо, което искам да попитам господин Тарабела. По отношение на изключенията за групи от уязвими потребители – и специалните режими за тях. Необходима ми е малко по-голяма яснота тук. Не съм ми съвсем ясни тези неща. Господин Балтазари, две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Тарабела за неговата работа, но бих искал да получа малко по-вече информация относно процедурата за възлагане на обществената поръчка на най-ефтината оферта, а не на най-добрата обязателно. Това е много трудно, особено при обществените поръчки. Опитваме се да подтикнем властите да възлагат поръчките на най-ефтината оферта, без всякаква инспекция, без да взимат преди други съображения. А пък оферентите а, а, трябва да взимат предвид и други въпроси, заплатите, съображения за опазване на околната среда, не може да се възлага само на най-ефтината оферта. Е, това са е, неща, които може да се регулират глобално, но е, трябва да има специфични разпоредби за различните сектори. Но трябва да има правила, които са приложими за всички сектори. Обязателно трябва да се предвидят и социални критерии в директивата, особено за гарантиране на онези, които прилагат оферти от Европейския съюз, те да не бъдат положени на нова конкуренция от ония, които правят оферти извън Европейския съюз и не спазват тези правила. Господин Ариас. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господин Тарабела. Мисля, че това, което той предлага, е едно добро начало, тъй като имам само две минути. Ще се спра на електронните обществени поръчки. Те са много важни за малките и средни предприятия. Те са фундамента на европейската економика, както знаем. Прозрачността е жизненно важна при обществените поръчки. И това. Мисля, че използването на електронни средства за изпълняване на процедурите по, европейски, по е, обществените поръчки е особено уместно. Това ще даде възможност на малките и средни предприятия да участват на равна нога с други предприятия и фирми, които обикновенно правят оферти за обществените поръчки че най-ефтината оферта не винаги е най-добра, съм съгласен, но трябва решенията да, да бъдат колкото може по-прозрачни, да поощряваме иновациите и малките и средни предприятия. И това ще доведе и до по-добри цени. Колкото до новата директива за защита на данните, мисля, че тя ще успокои онези, които имат опасения по този повод. Мисля, че инициативата е чудесна и ще има особено значение за малките и средни предприятия, особено в условията на криза и като се има предвид нуждата от прозрачност и опростяване на процедурите. Благодаря. А сега господин Копоратия, след това госпожа Шарлемоса. Благодаря, Марко. Чудесно си свършил работата и в голяма степен съм съгласен с това, което той иска. Да отложим усилията си за изменение. Трябва да, го, да изчакаме политическите е, групи. Това е много важно за растежа на економиката. Трябва да осигурим ползи за, стопански, за стопанския сектор на Европа. Различните комисии излизат с различни становища. Това означава, че ще ни трябва доста време, за да а, решим тия проблеми. Трябва да намерим начин обаче и мисля, че политическите групи са правилния форум за това, защото е неизбежно да има разнобой в мненията. По същество, аз вярвам в ефективността на еднообразните процедури. Хубаво е да има гъвкавост, но гъвкавост може да означава различни правила за достъп, което може да се окаже опасно ако има разлики в начина, в, в, в, в подходите към а, към договорите. Сега, за клъстерите, това, което чух. Най-низката цена предполага липса на прозрачност и незачитане на основните права. Това, което ни трябва е економически най-изгодното предложение, защото това ще осигури по-високо качество и по-лесни правила, по-прости правила, които да следват хората. И последно, за класификацията, мисля, че единственият отрасъл, за който трябва да има отделни правила са социалните услуги. Госпожа Шарлемоза, после господин Шваб. Благодаря, господин председател. Ще се опитам накратко да се изкажа. Опростяването е една от основните цели на това предложение и мисля, че всички подкрепяме тази идея. Но, за съжаление, още сме далеч от постигането на целта, така че аз подкрепям това, което предложи господин Ангел. Създаване на режим обществени поръчки лайт, дигане на прага и а, пак запазване на, а, на процедури за обществени поръчки за по-дребни договори, но по-малко правила, които трябва да се следват. Е, в Дания имаме такъв режим, но знам, че и в други страни съществува. И е, органите на местното управление е, са привърженици на тази идея. Аз мисля, че е, трябва да дадем на тази възможност на малките и средни предприятия защото бюрокрацията е нещо, което затруднява не само правителствата, но също и малките и средни предприятия. Тъй, че а, бих искала докладчика да помисли за възможността да се въведе един облегчен режим. Коментари извън коментар, извън микрофон в момента такът. Да, но а, докладчика казва, пише, че подкрепя сегашния прак. А това, което аз казвам, е, че може да помислим и за альтернативни подходи. Но Аз мисля, че датското председателство е чудесна възможност за това да се види какво а, става в Дания. Господин Шваб, после госпожа Гебхарт, после Каниети. Благодаря. Съвсем накратко. Най-напред за националните органи. Според мен това не е нова бюрократия, не, не е това идеята на комисията, а по-скоро събирането на данните те да се улесни. Това се цели. Ключова дума тук е директивата за концесиите. Комисията, според мен, има достъп до данните единствено, когато Европейския съд се знамеси. За това трябва да внимаваме да не създаваме от една страна нова бюрокрация, но от друга страна е, трябва е, да кажем на вътрешния пазар, че имаме нужда от данните. На второ място, конкурентоспособността. Според мен хубаво е, че господин Тарабела се концентрира върху него, върху този въпрос, но <clears throat> Е, правната служба се произнесе по, по този въпрос и предлага един, една друга процедура, а не стандартната процедура. За това аз бих е, казал, че е, диалога, състезателният диалог тук не бива да се а, усилва да се подкрепя. По отношение на реципрочността, е, съм съгласен с, е, с колегата. Посъгласен е, съм и с госпожа Руйле. Сега госпожа Коваца бил засегна въпроса с гъбите, но социалните критерии, устойчивостта трябва да са критерии, които са независими и не бива те да водят до допълнителна фрагментизация на пазара. А, мисля, че не ни трябват етикети, които да свидетелстват за достоверността. Аз не съм видял до момента разумни предложения тук. И накрая електронните търгове. Електронните търгове могат да се подобрят, ако националните системи по-добре се умрежат и се съединят една с друга. Благодаря, госпожа Гепард. Има думата. Благодаря. И аз искам да благодаря за добрия подход, който представя господин Тарабела. Това улеснява нашата дискусия. Бяхме притеснени, че дискусията ще бъде тежка в парламента, но а, така нещата потръгват по-леко. Два пункта искам да засегна. първата тема е най-ефтината поръчка, е, най-ефтината оферта. И преди сме дискутирали тази е, тема. Е, постигнахме добър компромис с съвета, а именно, че най-ефективната, най-економически е, е, изгодната поръчка, това е най-важното. Е, трябва да се вземат предвид качествата на продуктите, а също така е, социалните аспекти и, устойчивите, е, и аспектите на устойчивостта. Тези аспекти също трябва да бъдат взети предвид. Днес имах обаче чувството, че тези аспекти могат да потънат и да бъдат забравени отново. Моят апел е, нека видим по-специално как може по-прецизно да включим тези критерии в текста. Не бива да ги забравяме, да ги изхвърляме. И на второ място. Искам да напомня <clears throat> за доклада на госпожа Руйле. Там също решихме по темата за доставчиците, там да се намесим повече, защото има области, например при строежите, един консорциум да се вземе като поддоставчик в цялата строителна дейност и Ние няма смисъл да изискваме от основния изпълнител много строги неща, а да нямаме никакви изисквания към подизпълнителите. Това няма да допринесе до повиша... за повишаване на качеството на работата. Какво означава това? Трябва да вземем предвид следното. При големи поръчки цените понякога до 20-30 пъти, до 30% са надвишени. В нашите дискусии трябва да вземем това предвид. Thank you very much. Yes, well, that's the whole issue about negotiation. That you... Да, благодаря. Прав сте, госпожа Каниети, после господин Олдермайер. Искам да благодаря на господин Тарабела за неговите предложения. Смятам, че най-важното е упростяването и прозрачността. И в този дух смятам, че използването на една състезателна процедура чрез преговори трябва да бъде разширено нейното използване и да бъде прилагана към всички договарящи страни. Когато говорим за критерии, е, не винаги е оправдано да се дават поръчките на най-ефтината оферта. Е, затова а, трябва да се прилага критерия за най-добрата поръчка, не само когато става дума за иновации, както сега се предлага. И в заключение ще кажа следното – не само договарящите органи трябва да изключват онези, които имат системни слабости, не спазват изискването за опазване на околната среда. За минута и 25 секунди успях да кажа това, което имах да кажа. Благодаря ви, добър пример давате, казва председателят. Благодаря. Е, на първо място. Е, трябва е, местните оференти да имат възможност за развитие. Ще дам два примера какво искам да кажа. Аз не се радвам, че критериите за вземане на решение за неприоритетни услуги отпадат. Например, например услугите за спасяване на човешки животи. А това е, не може да е тема на, обще, на обществени поръчки. Смятам, че тази, тези услуги изискват високо квалифициран здравен персонал и трябва да са част на социалната държава и част от здравната система. Това не е въпрос на конкуренция. И ако е, сложим тази тема в областта на конкуренцията и ги направим тези услуги конкурентоспособно, това може да накърни качеството на тези услуги. Много трябва да внимаваме да не нарушим социалните структури на местните организации. Това беше. Благодаря, много ясно се изказахте. Благодаря на всички колеги. Съжалявам, че ви пришпорвам за времето, но чухме някои много добри изказвания. Искам да остане време и господин Живен. Сега искам да помоля Клаус Виднер да даде и своите коментари. Накратко, ако може в рамките на 4 минути, ще има и други възможности, защото после искам да дам а, възможности на докладчика да направи заключение. Но нека първо на комисията да дадем думата. Часовника ще върви, за да знаете как сте с времето. Добре, благодаря. По същество. Първо, праговете. Говорим за 18-19% от БВП. Това не е вярно обаче, защото това, което покриваме с директивата, са само 4 до 5%. Ако дигнеме праговете, още по-малко ще се покрива от след това електронни поръчки. Португалия успя да въведе електронни обществени поръчки в рамките на година и половина – Еми, на, ние не трябва за година и половина да го свършим. Ние имаме 4 години и половина. Виждаме, че малките и средни предприятия, 99% от тях имат достъп до интернет, така че обнадеждаващо е това. Можем да сме амбициозни по отношение на въвеждането на този инструмент. Това ще е полезно и за малките и средни предприятия, и за компетентните органи. На социалните критерии Опитали сме максимално да ги интегрираме в текста, като в същото време не размиваме същността на въпроса. Естествено, че това може да се усъвършенства. Трябва да оставим недискриминацията и да осигурим използваеми решения и да помогнем на съвета и на парламента, ако е необходимо да намерят такива решения. После въпроса за възлагането. Критериите за, възгла... за възлагането, естествено, опитваме се да насърчим по-скоро стопански критерии, свързани с качеството, но не само цена. Не може обаче изцяло да изключим цената, защото има стандартни продукти, където е нормално да се ползва само цена, а няма нужда да се гледа полезния живот и по-общи критерии. А, мисля, че има съдебна практика, част от която се основава на договора, не само на директивите, така че е трудно да се посигури участие от структурите на една и съща институция. После надзора. Идеята не е а, е, да се създаде нова голяма структура, която да увеличи бюрокрацията. Ами, както казахте, проблема е, че не разполагаме с достатъчно информация на европейско равнище. Е, дори държавите членки не разполагат с такава информация за това как работят правилата на практика трябва ни повече информация и по-добро разбиране на пазара. Не е добра идея да, е, да се приема втора нова директива за е, съдебната защита. Просто трябва да се изберат у нези е, положения, които са най-полезни за всички заинтересовани страни. Това бяха основните въпроси, които искахме да засегнем. А, видяхме от дискусията, че няма някакви особени е, трудности с това да се стигне до съгласие до края на годината. Естествено сме на ваше разположение за подкрепа с каквото можем да ви помогнем. Председателя, благодаря. Дискусията бе особено полезна. Още веднъж благодаря на господин Тарабела за работния документ. Благодаря ви за положените усилия. Искате ли да погледнете, вие да разглеждате графика или аз? Господин председател, ако ми разрешите, знам, че трябва да дам думата на Филип Жуван, но имаше въпроси, ако може да им отговоря телеграфно. Най-напред по отношение на докладчите в Сянка, имаше нещо, което беха подигнати и от господин Енгел, и от вас, и от господин Макакис. Това е въпроса за подизпълнителите. Трябва да се намери баланс от една страна между, между процеса на договаряне, а също и това, което изискваме от онзи, на който е възложена поръчката и какво може да очакваме от подизпълнителите. Както казах, ако имаме серийно възлагане на подизпълнители, това не, несъмнено се отразява върху работата. И както вие сам посочихте, господин председател, не трябва да използваме обществените поръчки за работа, която може да се възлага от органите по други пътища разбира се, в никакъв случай не трябва да забраняваме използването на подизпълнители, но трябва да настояваме за съответните социални условия. Госпожа Билд попита за уязвимите групи. Има един пункт, по който не съм съгласен с това, което току-що каза представителя на комисията. Казахте, че социалните критерии трябва да се интегрират максимално, не бих казал минимално да се интегрират. Защото когато става дума за уязвими, преди всичко имаме предвид хора с увреждания и там ми се иска да отидем и по-далеч от това, което предлагаме в момента. Няма да навлизам в подробности по този въпрос, господин Балтазари. Разбира се, процедурата, която е економичес, най-добра в економическо отношение, включва цената, но не само цената. Е, има и други фактори, които правят една оферта повече или по-малко е, приемлива. В никакъв случай не искам да раздробявам вътрешния пазар. Е, трябва да се намери баланс между економическите изисквания и социалните изисквания, нещо, което е абсолютно ясно представител на комисията каза, 19% са обществени поръчки от нашия БВП, но в случая става дума за 4 до 5%, а даже в някои случаи и за по-малко. Няма да влизам в повече подробности. Има и други въпроси, които бяха повдигнати, на които се трябва да се отговори, но няма да го правя сега. Сега, графика. Днес разменихме мнение за първи път на 10, 19 март ще обсъждаме относно този въпрос. Ще има изслушване на 20 март след обед, а не на 21, както беше предвидено. Казвам това по памет. Ще дам документите за превод най-късно на 18 април. Ще бъде преведен документа на всички езици, надявам се, до 8 май. Това е началото на срока за внасяне на изменения. Надявам се, че няма да има хиляди изменения. Ще имаме до 8 юни за внасяне на измененията. Тоест, един цял месец, от 8 май до 8 юни. 8-11 юли и през септември, като имаме предвид вакансията, ще разглеждаме на два етапа измененията. Компромисните изменения 17-18 е септември, в ИМКО ще приемем на 10 октомври доклада и ако всичко върви е, така както очакваме от страна на съвета и ако преговорите върват добре, е, е, и всичко това ще ни позволи в най-добрия случай в на 10-13 декември е, в пленарна зала да гласуваме е, документа. Благодаря. Да потвърдя от наша страна. А това се отнася до всички. Ще се върна след това на господин Жувен. Значи, по принцип ме се съгласяваме за концесиите да бъде изслушането на 20 след обед, а пък за обществените поръчки на 21 сутринта. Благодаря на ентусиазираните участници, които са тук. Ще имаме много, достатъчно възможност да обсъждаме измененията и компромисите, да навлезем в подробности и да обсъдим изчерпателно тази важна тема. Благодаря на всички. Е, и преди всичко на докладчика, разбира се. А сега към е, втората важна тема, свързана с тази, която обсъждахме до сега, а това е проекто предложението на комисията за възлагане на договори за концесии. Докладчик е Филип Жова. Ще го изслушаме внимателно. Госпожа Секова от комисията, виждам, че току-що пристига ще чуем и нейното становище, ще действаме по същия начин. Тук са докладчите в сянка господин Пансери, господин Бузой, госпожа Руле, и господин Косик, и аз, господин Дион и господин Самбини. Тоест, ще дам думата на всички докладчици в сянка, а след това ще имате думата, ще видим за колко е, изказвания ще имаме време и след това ще дам думата на представителката на комисията и накрая пак на докладчика. Господин Жовен, благодаря ви за това, че ни предлагате един много полезен работен документ. Давам ви думата да го представите. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще започна с един анекдот – преди няколко седмици бях посетен от представители на едно голямо предприятие, голямо френско предприятие. И те ми обясниха а, а, а, защо не, се, не приемат текста на комисията. И накрая изведнъж разбрах, че, не става, че става дума за а, текста за обществените поръчки значи, не трябва да се разбира какво е концесия и какво не е концесия. Това казвам в самото начало, като предварителната бележка. питам се доколко е уместно да имаме европейски текст по този въпрос, но искам а, да кажа, че една от големите трудности при концесиите и за това ни е необходим а, подобен законодателен акт, защото всеки разбира концесиите в светлината на своето национално право. Това, което е концесия във Франция, не е концесия в Италия, Польша или Португалия. Тоест не говорим за едно и също нещо. Извънредно важно е следователно да можем в крайна сметка да имаме обща дефиниция за понятието концесия, без да се променят юридическите режими, но какво е концесия, за да бъде еднакво, то е еднакво за всички ни. Трето, има редица неща, които са свързани с конкретни обстоятелства. Има специфични обстоятелства в различните сектори, в различните страни, където се въвеждат нови юридически правила. И има начини за уреждане обаче на този въпрос глобално. Едно въжи за водата, друго за, елект... Е, за електрическите мрежи и така нататък. И във всички случаи има възражения, свързани с тези специфични сектори. Тоест, първото, обаче, пак ще се върна на това, е дефиницията на понятията концесия защото а, имаме 25 решения на Европейския съд а, и те се отнасят голяма част от тях до дефиницията на понятието концесия. Трябва да изясним какво е концесия. Концесията не е обществена поръчка. А, това трябва да кажем най-напред. Това е договор, който а, а, сключва един а, обществен орган, за дадена услуга с някакъв економически субект, много често частен, който трябва да изпълни определена работа. Второ, и става, става дума за известен риск. Ако не са изпълнени тези две условия, не става дума за концесия. Много дейности, които <clears throat> Значи необходима ни е най-строгата възможна дефиниция. Това първо. Второ, абсолютно а, трябва да се подчертае, и то не в преамбюла, а в а, а, текста по същество, може би в първия му член, че обществените органи трябва да имат избор по какъв начин да възлагат а, поръчки. А, примерно лифтовете в а, Австрия. А, да, дали а, а, трябва да бъдат управлявани примерно от да управлява тяхната дейност, не трябва от държавните органи да се смятат задължени да възлагат концесия. Не това е задачата на документа, който подготвяме. Още в първият член трябва това да бъде ясно. Във вторият член трябва да има една ясна дефиниция, да се каже ясно какво е концесия и какво не е концесия. И трето, трябва да имаме, вземем текста на, ком, на комисията, той е добър, а, но а, трябва да има една философия, която е много важна. Това е философията на прозрачността. Има части в Европа, където договорите се възлагат по друг начин, по лично договаряне и така нататък. Няма да не давам пример. Не може да работим без правила. Трябва да имаме прости правила за прозрачност, които не осложняват работата на държавните и обществените органи. Тоест, трябва да се формулират свободно избрани критерии за качество, за економ, економическа съобразност и така нататък. И след като са свободно избрани тези критерии, те да бъдат публично известни и частните економически субекти, които искат да изпълнят тези критерии, да имат възможност да кандидатстват. Значи въпросът е да се борим за това, което искаме да направим, да бъде най-улекотено, най-пълно и най-просто. Въпросът е кои ще бъдат изключенията. Струва ми се, че изключенията, които предлага текста, са убедителни, но може да се помисли и за други. Да вземем един пример. Например, когато една услуга използва тарифа, която е абсолютно регулирана от държавата, няма никаква възможност за нейното променяне. Няма никаква възможност тук за промяна. Тоест, при изключенията може да се поработи още за да убедим онези, които биха искали да кандидатстват за подобни договори. Но преди всичко трябва да има пълна свобода на обществените органи да избират по какъв начин да възлагат договорите. Още нещо, което трябва да се каже, това е въпроса за сътрудничеството между публичните органи. Публично-публично сътрудничество, така наречено. А, значи, обществените органи а, са свободни да възлагат и, и в, тук трябва да са свободни на кого да възложат, дали на частен или обществен субект. <clears throat> Някои обществени органи са правно задължени да а, осигурят известно частно участие. А а когато има прекалено голяма част на участие, това е един вид приватизация, която не е обявена. тоест, трябва да имаме някаква дефиниция. обаче по този въпрос режима за концесиите не казва нищо. Не искам да се разпростирам на широко, господин председател, но въпросът е много важен. Струва си да бъдат обсъдени неговите подробности, но ние поне тук, в тази комисия, трябва да се съгласим дали сме за или против предлагания документ. Защото на много места нещата продължават да стават на тъмно. Трябва да се каже абсолютно ясно. Ако се боим от административните усложнения, трябва да вземем текста на комисията, да го улекотим да го упростим. упростим. <clears throat> Защото обаче от друга страна, ако няма правила, се прилага правото на силния. Ако искаме да функционира този пазар, необходими са ни правила. Корупцията е бич. Вече от преди 20 на години се водиха дебати за обществените поръчки, за тяхното използване, корупционно и така нататък, във Франция беше, бяха взети много строги мерки, бяха приети мерки, мерки, които бяха разумни за тогава и беше подкрепен принципа за абсолютна прозрачност и се даде възможност на публичните органи да договарят, но да не извличат никаква полза от своите решения. Е, мисля, че е абсолютно необходимо е, да се изясни нещата и преди всичко да се изясни какво представлява една концесия. Благодаря, господин председател. Благодаря отново. Благодаря много за ясното обяснение. Това е добра изходна точка за нашата дискусия. Господин Панцери има прав думата. Благодаря, господин председател. Искам да поощря господин Жубанов. Той ми попита дали ни трябва законодателство, регулации в тази област, но документът е много добър, доколкото мога аз да преценя. Покриват се много въпроси, които бяха обсъждани до момента в различни заседания. Има предложение за, пред... за правила, какви са основните проблеми и има заключение. Но, както казах няколко пъти и преди, ние подкрепяме избор за законодателството от комисията. Не толкова да поощрим концесиите, а колкото да гарантираме една правна рамка и прозрачност при договорите. Ето защо е необходимо да вземем предвид е, естеството на концесиите. На второ място съгласни сме, че трябва ясно определение за това какво е концесия. Не, не трябват правила, които просто да са пренесени, преписани от други директиви. Трябва по-скоро е, да е, се концентрира върху качеството, а не върху цената. И Важното за нас трябва да са ясни, точни, упростени критерии за отдаване на концесия. От друга страна обаче, е, проблемите за прозрачността и недискриминацията са много важни. Публичните власти трябва също да имат възможност за вземане на решение основните проблеми, върху които трябва да работим – засягат нещата, които, бяха загриж... Е, които представляваха загриженост и за нас. Ние сме ги казвали. Смятам, че подхода на докладчика е добър и той ни позволява той позволява на е, публичните власти да организират концесиите и в рамките на, да уточнат критериите Но, например, обхвата на заявленията, това трябва да се уточни. И трябва да знаем, че социалните услуги, те са много специфични. Социалните аспекти трябва да бъдат променени е, текстът трябва да бъде променен, за да сме сигурни, че тези аспекти ще бъдат взети предвид, ще бъдат заложени, и равнопоставеността ще бъде осигурена при отдаването на концесиите и трябва да сме сигурни, че колективните трудови договори и трудовото законодателство също ще бъдат отразени в нашия текст, няма да бъдат накърнени. Когато говорим в този контекст за договарянето, за договорите, трябва да сме сигурни, че концесиите ще уважават правата на работниците, доброто, правилното, справедливото заплащане, както и въпросите за различните е, бюрократични е, процеси, е, процедури няма да наложат допълнителни разходи на предприятията. Допустимостта за концесиите, дали определени кандидати са били подсъдни или са били част от престъпна група, това са важни критерии. Трябва да проучим възможността за създаване на една информационна система, е, която да използваме именно с цел за определяне на допустимостта на даден кандидат. Казах в началото, ние поощряваме докладчика да продължи своята работа, защото смятаме, че е важно да имаме добра законодателна рамка за концесиите. Следващият оратор благодаря, господин председател. Аз също благодаря на докладчика за задълбочената работа върху документа. Той се справи много добре в много кратко време. Мисля, че документа отразява най-важните въпроси и е добра изходна точка за дискусията ни през последващите месеци. Е, текстът не е перфектен, трябва да се опитаме да го подобрим, но нека да се спрем по същество на проблемите и да се опитаме да, да, да не се впускаме в философски и логически дискусии, дали трябва да отделим законодателството на концесиите от другото. А концесиите за услугите може би трябва да се оставят извън обхвата на приложното поле. Естествено, ако уточним дефинициите на концесиите, една от основните задачи е, така текста ще стане правно обоснован, сигурен и това ще даде добавена стойност за предприятията. Много е важно това, за да се разбере каква е разликата между концесиите и обществените поръчки и концесията на услугите и концесията на работа. Ако е, искаме да направим един добър текст, трябва да решим тези проблеми. Аз Споделям загрежеността по отношение на процентите, именно, че е, юридическото лице трябва да се погрижи за вертикалното сътрудничество до 19%. Не зная как комисията е стигнала до тази цифра, може би вследствие на оценката на въздействието, но трябва да се съглася с колегите, които критикуваха оценката на въздействието, че не е достатъчно задълбочена. За критериите за участие аз разбирам аргументирането на е, аргументацията на докладчика, но тук може да има пространство за дискусия. Докладчика казва, че може да има едно малцинствено участие, което е, което е важно е, и е важно в крайна сметка възлагащия орган да вземе своето решение. Е, трябва да осигурим е, равнопоставеност за участие между различните кандидати. и да се направи разлика между различните видове е, кандидати. Тук става дума и за критериите на допустимост. Аз съм на малко по-различно мнение от е, докладчика по отношение на релевантните критерии, като социалните и екологични стандарти. Това е нещо, по което вече сме говорили, също и в контекста на обществените поръчки. А, това може да накърни конкурен... конкуренцията и трябва да сме много предпазливи, когато обсъждаме тези проблеми. В заключение – Имахме, имаме опит а, е, от сферата на обществените поръчки. А е, може да използваме нашия опит от тази област, в, е, говорейки за концесиите, въпреки че двете неща са различни. Може да изготвим поредица от правила, и трябва, изготвяйки ги, да мислим за това те да поощрят европейския бизнес. Госпожа Рулер, уважаеми колеги, аз не искам също да се впускам в идеологически дебат, но искам да продължа до логиката на докладчика. Нужна ни е обща дефиниция. Концесиите в държавите членки се разбират различно. Това, което казахте вие, трябва ни дефиниция, която не променя правния ред, правния ред на държавите членки и не създава нова бюрокрация. Проблемът е обаче, че концесиите за услуги са нещо съвсем други от обществените поръчки. Имаме концесии за услуги, когато това са услуги от обществен интерес и се делегира отговорност Надявам се а, да, да, ме разберете правилно. Делегиране на а, много важни задачи, важни за държавата, на друга на на, на друга организация. Това е нещо съвсем различно от закупуване на услуги или продукти. Е, това е процес, който има съвсем различна структура. И аз смятам, е, че оценката на въздействието, поръчана от комисията, не беше добре. Би, би трябвало да поръчаме още една нова оценка. Трябва да видим, да проучим какви правила са разумни. Няма смисъл да променяме правилата, да предлагаме нови правила от обществените за концесиите и просто или просто да прехвърляме съществуващите правила от обществените поръчки върху сферата на концесиите. Значи, трябва да намерим нова дефиниция и трябва да видим как ще процедираме с услугите от обществен интерес. Например, комуналните услуги или пък водоснабдяването, или пък обработването на отпадните е, е, води. Това е огромна е, делегирана отговорност. Отговорността трябва да се поеме, да се изпълнява тази задача съвестно и трябва да има възможност за контрол. На второ място, казвате публично, публично партньорство. Добре, тези неща трябва да не попадат в обхвата на приложното поле. И, е, но тук имаме е, е, член 11, който според мен е много неясен и в областта на публично-публично партньорство. Трябва да сме много внимателни до каква степен тук може да мислим за частния сектор. Има много решения на Европейския съд именно в този контекст. Ако създадем ново правна, нова правна несигурност по отношение на публично-частните партньорство, то това е мечешка услуга за целия сектор. И така, да помислим за кои услуги искаме да въжи нашия текст. Защото услугите са огромен сектор. Кои услуги могат да се регулират в Европа и кои услуги искаме да изключим? Аз съм на мнение, че ако искаме регулиране, то поне трябва да помислим какво означава за сектора на услугите, какво означава услуги от обществен интерес. Аз не смятам, че тези услуги трябва да се включат в този текст. коментар като съдокладчик Сянка. Съгласен съм с много отказаното от колегите, но няколко въпроса аз да повдигна. Първо, мисля, че критериите за възлагане при концесиите няма как да не са по-сложни, като се има предвид дългосрочните е, периоди на, предл... на предложенията. И трябва да са свързани с е, конкретно е, същността на предложенията и на концесиите. тези дългосрочни критерии от една страна смятам, че е, предоставянето на услуга определено е, е определено е критерий. Всеки, който спечели търг за концесия, трябва да сключи договор и трябва да се вземе предвид услугата, която ще предоставяте. Второ, мисля, че е, неизбежно е да се прави преглед на изпълнението на договора. Това означава от своя страна, че може да има промяна. Може да има външни фактори, например цената на енергията или други други външни фактори, които трябва да бъдат управлявани. Такова е естеството на тия договори. Сега по-широкия въпрос, свързан с специалното естество идва от договора за Европейския съюз и а, директивите за а, обществени поръчки. Те могат ли да се прилагат процедурно? И мисля, че господин Жовен е прав, <clears throat> че има проблеми с дефиницията. В моята страна концесиите се управляват като цяло в общите разпоредби на правилата за а, обществени поръчки. Това работи, тази система работи доста гладко. Това е сравнително об нова област и трябва да се види дали ни трябва ново предложение. Има обаче много повече неяснота по това предложение, отколкото при предходното. Затова ще трябва с, доча, с докладчика да обмислим различни въпроси. Извинете, различни подходи. Господин Дион и после шестима искат да се изкажат. Благодаря. Кратко ще се изкажа по този работен документ. Тая седмица се свързах с Асоциацията за работодателите в Холандия и получих писмо всъщност от тях и те ми казаха, моля ви, не регулирайте, не регламентирайте концесиите. Това оказаха работодателите. Те не искат да има правила в тази област. Е, чета работния документ и доколкото разбирам, нещата се свеждат до първата точка. Получаваме запитвания от е, работодателите. Те не искат правила, правителството също не, е, не гори от желание. Е, малко съм разочарован. Господин Жовен каза, че в Страсбург ще ни даде правен анализ на съдебната практика, която очевидно е объркваща. Но тук не виждам нищо такова. Тук се казва, че има няколко решения, но не се казва нищо за несигурността. И това, което мисля, че е необходимо, е един по-всеобхватен дебат за това доколко изобщо ни трябва такъв законодателен акт. Трябва да вземем предвид и доводите на други заинтересовани страни. Мисля, че най-малкото, което ни трябва е допълнителна оценка на въздействието, така че бих искал да получа повече информация от докладчика за това какви са точно несигурностите, които проистичат от съдебната практика на съда. Благодаря. шестима са се записали за изказване, ще трябва пак да приложим правилото за двете е, минути, за да дадем после е, възможност за отговори. По две минути Господин Шваб първо. Благодаря. Искам да благодаря и аз от моя страна на докладчика за неговата отвореност и за осветляването на най-различните детайли. Мисля, че той се е изправил добре и е казал хубави, правилни, разумни неща. Изрично искам да подчертая. Е, и ние, господин Тейонг, не само от работодателски, но и от организации, но и от профсъюзи, от организации на трудещите сме, сме получили сигнали, че регулирането на сектора повече, ще нанесе повече щети. Но те, това, но, но Всъщност, предложението се основава на член 114 от е, договора и цели опростяване на единия пазар и е, цели борба с корупцията. А на тук, е, господин председател, искам да кажа, че тъй като ние сме със законодател и имаме предложението от комисията, трябва да помислим, искаме ли да продължим с този, това предложение или не. Ние не сме повече е, единен пазар, повече бюрокрация и правила, но трябва да знаем дали новите правила ще донесат нещо, ще имат някаква полза. Оценката на въздействието на комисията, за съжаление, не дава е, отговор на този въпрос. Не чух е, вашите коментари, колега, за това ще продължа е, колегата Жован има ясни цели. Значи, единен пазар против корупция от една страна и на, второ, от второ, на второ място решаване на проблемите и опознаване на проблемите, защото само тогава ще намерим правилното решение. Не може в директивата да кажем има някакви е, проблеми. Затова смятам, че трябва да назначи, че парламента трябва да назначи допълнителна оценка на въздействието. Господин Чешковски, следващият оратор. Well, I mean, there are certain fears associated with... Има известни опасения, които са свързани с концесиите. Повече регламентиране, повече кодифициране ще намали гъвкавостта как ще изпитаме това предложение? Дали ще доведе до допълнителни административни тежести или ще укрепи а, вътрешния пазар? Основният проблем е липсата на правна сигурност. Ако погледнете съобщенията на комисията, решенията на съда, които а, вървят в различни посоки, наистина е объркващо. Въпроса на господин Дион за намаляване на трансграничния риск. Не, всичко това е много объркано и основният проблем е липсата на правна сигурност и объркването, което проистича от това. Стопанските субекти мисля, че биха потвърдили това. Участвах в една международна конференция за концесиите и всичко, което казвах, се срещаше с много сериозен отпор всеки ползваше местните си дефиниции. Е, факт е, че дори е, в национален план пазара на концесии е напълно затворен. Ако прочетете предложението, мисля, че е, повечето от проблемите могат да се разрешат чрез нашата работа тук. Дефинициите, приложното поле, изключенията – ако трябва да излезем с предложение, което да внася яснота и прозрачност, е, трябва да се съсредоточим именно върху тези е, части от предложението, а не да почваме. Трябва първо да определим страховете си, опасенията си. Ако не го направим, няма как да стигнем до вътрешен пазар по тия въпроси. Един пример. Телеферик е, Ставаше въпрос за ограниченото трансгранично измерение и за броя на туристите. Дето такъв е проблема с правната сигурност и мисля, че трябва да се справим с него. Uh, next, Mrs. Gephardt. Госпожа Гепард, две минути. Благодаря. Имаме много решения на Европейския съд. И Ние смятаме, ние социал-демократите смятаме тези решения за прави, правилни. Но именно този голям брой решения и решенията, които ще бъдат взети, ни показват, че тук има нужда да дадем отговор на тези проблеми. Не може да оставяме това, което политиката трябва да реши, да реши съда. Затова моята политическа група не се съмнява. Имаме необходимост от такава директива, за да може да се възцери яснота в сектора. Но моята политическа група никога не е казвала, че сме съгласни с предложението на комисията. Трябва да обсъдим съдържание, съдържанието на предложението. Аз съм благодарна на господин Жован за неговия подход. Той точно се е спрял на важните проблеми, проблемите, които ние имаме с текста на комисията. И както докладчикът Хепанзери и други колеги е, казаха, е, има, например, проблем с дефиницията. Е, господин Жован, предложението, член първи, да се оточни е много добро. Не става дума за промяна на правилата за отдаване на концесии. Става дума за поощряване на а, прозрачността. Е, зададохте и други важни въпроси. Моята политическа група винаги е казвала, а, Важно е, правилно е това, което казва Европейския съд по отношение на критериите за отдаване на концесии. Но Европейската комисия да зададе допълнителни критерии и по този начин се създават допълнителни пречки. Въпросът е, трябва ли да правим това или не? Моят отговор е не. Нека да премахнем тези допълнителни критерии на комисията и да оставим тези, които каз... задава Европейския съд. На второ място, за в кои области трябва да се приложи тази директива? Им искам да направя едно предложение. <clears throat> Господин Живан също зададе този въпрос в началото. Най-напред. Трябва да решим. Какво ще реши мнозинството? За или против предложение за директива на Европейската комисия. Ако имаме ясно мнозинство, което аз не се застъпвам за това. Ако е, мнозинството реши, че не ни трябва директива, добре, трябва да прекратим работата си. И тогава господин Жован, както каза, той ще се откаже от своето, своя доклад. Ако обаче решим, че искаме директива, трябва да сме конструктивни, за да произведем един добър, е, смислен, разумен текст. Мисис Каниети. Госпожа Каниети. Благодаря, господин председател. Най-напред и аз искам да благодаря на господин Жован за добрия доклад, който е подготвил. Съгласна съм с колегите, които виждат предложението на комисията, на комисията като прекалено сложно. И се надявам да можем да го направим по-ясно, по-просто, по-прозрачно. Аз идвам от държава, където имаме доста добре развито законодателство за публично-частните партньорства, но няма достатъчна прозрачност и има допълнителни предварителни оговорки с публичните власти, между публичните власти и частните партньори. Ето защо аз много подкрепям, силно подкрепям едно, едни ясни и строги правила, които ще се борят против корупцията, ще намалят корупцията, ще въжат за държавите членки. А, ще се впусна в повече детайли, когато започнем да говорим с, за измененията. Но един друг аспект искам да засегна тук. Именно глобалната финансова криза, която върлова от 2009 година. Тя доста ограничи реализирането на публично-частните партньорства и позволи главно концесии да се случват където не, няма много нови, където не се поемат нови рискове и задължения в моята държава. Това е нещо, това е много ограничителна мярка, защото за латвийското правителство след кризата е трудно да се отделят необходимите средства за приложение и, и изпълнение на публично-частни партньорства А ние се намираме в едно доста висящо положение. Благодаря. Госпожа Вайскербер. Благодаря, госпожо, господин председател. Искам да кажа нещо за обмена на мнение. Е, видях един имейл, който сте ми изпратили, че изслушването ще е на 21-22 феврари. На, на 21 ще говорим за концесиите, на 22 за а, обществените поръчки. Сега казахте точно обратното. И това за мен е проблем. Аз искам да присъствам, но искам да знам кога какво ще се случва, дали има проблеми. Защото аз разбрах, че, че е, на 21 ще говорим за концесиите за услуги. И имам предложение за рефере, за докладчици. Има много френски колеги. Имахме много добър е, разговор с комисар Парни. Имахме разговори с общини от Германия и мисля, че би било хубаво да има и други представители, които да докладват по темата. Сега към по същество. Въпросът си остава за мен. Има ли нужда от това предложение? Казахме, че имаме нужда от повече конкурентоспособност, повече по-разумно разходване на, да, на средствата повече прозрачност, но въпросът е, че оценката на въздействието на комисията поражда повече въпроси, отколкото дават отговори. Ние не знаем сега как трябва да формулираме тези правила и доколко има нужда от тези правила. Е, подкрепям това, което каза колежката Гепарта. Имаме възможност като парламент. Това каза и колегата Шваб. Имаме възможност от страна на парламента да възложим оценка на въздействието и да получим отговори на висящите въпроси, защото тези отговори ни трябват. Тази оценка може да провери къде има нужда от регулиране и дали това регулиране ще даде добавена стойност. Много е трудно, защото казахме, имаме нужда от единна дефиниция. Държавите членки осветляват материята по различен начин. Така е. А, ние имаме основните принципи, що се отнася до прозрачността. И не искам да говоря за праговите стойности, за изключенията, но това би трябвало да го направим, а, ако правим а, един текст. А, имаме право на такава, такова изследване, на такава оценка и, и това право трябва да го използваме. Председателя, добре, аз ще дам сега думата на докладчиците Сянка и на представителя на комисията. Two minutes. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда колкото може по-кратка. Най-напред искам да благодаря на докладчика за чудесния документ, който ни представя. Очевидно, очевидна е липсата на правна сигурност в тази област. Споделям неговото становище по този въпрос. Абсолютно необходимо е да имаме текст, който коригира положението на липса на правна сигурност. Текстът, който комисията предлага, 83 страници, не отговаря на искането да имаме един сравнително облегчен текст, който ни дава правна сигурност. Смятам, че е абсолютно необходимо това, защото а, дефинициите не са ясни. Необходимо е да обърнем внимание на дефиницията на понятието концесия ще спомена два проблема. Първо, енергет, енергетиката. Разбирам напълно онези, които а, говорят за необходимостта от изключения за лифтовете, <clears throat> за въжените линии. А, но, но необходимо е също така да, да, да се направи е, изключение и в, в, в областта на енергетиката. имам сериозни съмнения за публично-публичните партньорства. А подходът, който се възприема, е много по-ограничителен на това, което а, имаме до сега. Както го подчертава и работният документ, аз съм съгласен с това, документа на комисията е прекалено сложен, прекалено дълъг и а, а, той е повече или по-малко взима за модел обществените поръчки, а не специфичните изисквания на концесиите. Значи, необходим ни е текст, който да пребахне правната несигурност, а, но съм съгласна и че имаме много работа, да свършим, за да опростим текста, за да могат и операторите, и държавните органи да имат достатъчно сигурност. Не искаме плетеница от правила. Съжалявам, госпожа Сикорска, нямам много време, но ви давам две минути за така една предварителна реакция на всичко това, което, което чухте до сега. Благодаря, господин председател. Благодаря за всички въпроси. А, а, те ни помогнаха по-добре да разбираме как може текстът да се развива и усъвършенства от тук нататък. Ние много внимателно ще разгледаме и ще вземем предвид всичко това, което се каза тук. Но искам да подчертая едно. Много въпроси се отнасяха за какво е тая директива, има ли нужда от нея или няма. Трябва да се каже нещо. Тази директ... We have no information about concession possibilities at all. There is no information available to economic operators, member states in equal manner, which means that they simply... Значи става дума за правото да се участва в търговете, да се правят оферти. Е, това е най-важното. Не трябва да се забравя. Е, директивата е, е, иска да осигури яснота, прозрачност, сигурност. Има и някои отрицателни страни, които искаме да бъдат преодолени. Сега, каква е трябва да бъде степента на регулирането? А, тя, тази сигурност не зависи от броя на страниците, Става дума, че 83 страници е документа. Но прави сте, може вероятно този документ да се опрости. По отношение на дефиницията, искам да ви обърна внимание на факта, че дефиницията е, не е само във втори член, но има и редица точки в преамбюла, където става дума за лицензите, за разрешенията и така нататък, неща, които имат ключово значение за редица страни членки. По отношение на публично-публичното сътрудничество, участието на частния капитал също, мисля, че това е 100% изяснено от съда. Подобно участие не може да се разгледа в контекста на публично-публичното сътрудничество. Критериите са много по-широки и предлагат много по-големи възможности, отколкото при обществените поръчки. Ако може да ви дам само един пример, примерно когато става дума за водоснабдяването. Тук трябва да имаме предвид конкретните специфични условия. Предлага се примерно някъде 17 различни начина за доставката на вода, но те не всички могат да бъдат влезат в полето на договарянето на концесии. И още нещо. Повечето решения на съда се отнасят до подобни услуги. И затова те се изпоменават в документа. Дали текстът е ясен или не, мисля, че бяха дадени причините за това, че той не е пълен. Първо, защо, защо не е ясен? Защото не е пълен и защото има в него противоречия. Well, debate, Благодаря. Това е много важен, а, така, първоначален дебат. Господин Жовен, наистина нямаме време. Ако може да бъдете съвсем кратки, кратък, може да ни кажете за една-две минути само графика какъв е. Благодаря, господин председател. За две минути не мога да отговоря на всички ще опитам да резюмирам. Направо. Първо, имаме ли нужда от този документ? Честно казано. Дали смятате, че този текст е необходим или не? Всички казаха, че не сте съгласни по дефиницията. Щом не сме съгласни по дефиницията, значи това е основание да имаме подобен документ. Това първо. Второ, а, вие го знаете не по-зле от мен, че когато предлагаме а, един подобен текст. Става дума за някакъв а, а, политически морал, винаги има някакви, ня, ня, някакви други съображения, когато става дума за по този вид договори. Каква е целта на текста? Целта е добра, подчертавам го. Трябва да имаме обща дефиниция, трябва да имаме прозрачност, трябва текста да бъде по-прост. В националните парламенти в страните членки законите са все по-многословни, все по-сложни. И затова бих искал да имаме една проста процедура, един опростен, кратък текст, който се изяснява дефиницията, приложното поле, критериите и една процедура колкото може по-облегчена. И а, а, накрая а, а, териториалните органи, държавните и местни органи трябва да имат свобода да решават. И тук беше казано а, да не а, настъпваме в а, полето на а, правната уредба в страните членки. За да избегнем това, не е ли по-добре да използваме един друг термин, вместо термина концесия? Да използваме един друг термин, за да избегнем правната неясно, неяснота и за да не се сблъскаме с това, което страните членки смятат, че е концесия и за правната уредба на концесиите в тези страни. Пак ще кажа, смятам, че текстът ни трябва да бъде колкото е възможно по-облегчен и ударен. Благодаря. Sorry. Thank you very much, Mr. Juven. Благодаря, господин Жовен. И мисля, че господин Жовен е прав, но подхода му е твърде радикален. И очевидно трябва да обсъдиме въпроса с, с докладчите в сянка. Имаме ли нужда и от други външни мнения? Трябва да кажа, че на 21 марта ще има изслушване по този въпрос, което може би ще хвърли допълнителна светлина върху този проблем. В момента графикът, така както е публикуван, на 25 април се дава текста за превод, на 29 31 е, е, май се разглежда, след това през септември ще бъде разглеждан нататък. Разбира се, този график може би ще трябва да се преразгледа. Благодаря. А какво се каже за предложението да възложим оценка на въздействието от страна на Европейския парламент? Защото това може би ще се отрази на графика. Председателят. Мисля, че господин Жовен трябва да обсъди с нас по-отделно този въпрос и ако той предлага нещо много различно, тогава вероятно може би ще да поискаме външен консултант да ни даде своето мнение. Е, нека да видим е, какво ще каже докладчиците в сянка и тогава ще вземем решение. Разбира се, е, оценката на въздействието може да се направи успоредно на графика, който току-що споменах. Имаме сега звено за оценка на въздействието и ще може да ги сезираме а, с, относно тази идея. Господин председател, а, по отношение на допълнителната оценка на въздействието. Тази идея изглежда хубава, но това не е така. Защото става. Това е въпросът, който вие задавате. Трябва ли ни обща дефиниция или не трябва? И аз отговорих. А, а, мисля, че започвате дискусия, която трябва да водиме с докладчиците в сянка по-късно. това е наше предложение. Ако то е, е радикално се различава от предложението на комисията, а, ние а, е, може би да направим това, което комисията имаше намерение да направи, но много, по много по-прост е, начин. А, господин Енгел, а, знам, а, че а, времето е малко. Трябва да започнем обсъждането сега. Ще ви дам думата само да представите доклада си. Ако има време, ще дадем думата на някои докладчиците в сянка. Трябва най-малкото да започнем тази сутрин, макар и да имаме много малко време. Господин председател, аз предлагам а, да пристъпя към това в момента, в който всички решат дали ще остават или не, защото при а, това положение в залата и аз не мога да разбера какво искам да кажа. can I just, before we start then, just check who is um, here? Mr. I see Professor Corina Campos is here. Um, our shadow shadow is here um, on behalf of Mr. Mendes. Mr. Kreutzmann. Господин Кройцман от името на Мендес. Зелените не са представени като докладчик в сянка. Господин Дион го няма. Има само двама докладчика в сянка. В сянка. Моята група дори не е определила докладчик в сянка. Right. Okay, let's go. И така, нека почваме. Uh, to have your conversations outside, please. Mr. Chairman, I'll try to be, uh, to be as brief as... Ще се опитвам съвсем накратко да се изкажа по този въпрос. Тези от вас, които са чели документа ми, ще забележат, че съм си позволил някои неща, защото Смятам, че ето, въпросът е сериозно, от сериозно значение и тревога за вътрешния пазар. Няма да ви запознавам с текста на комисията. Това е единствено с това, което аз съм се опитал да напиша. Това са пет въпроса и съвсем накратко ще ви запозная и с това, което Комисията по економически въпроси е направила. Един от основните елементи на комисията е дали ще се прилага на цялата територия на Европейския съюз, защото не е свързано с единния пазар и не е свързано с бюджета на Европейския съюз, така че аз смятам, че това е абсолютно безсмислено. Те първото нещо, за което трябва да си дадем отговор е дали става въпрос за европейско законодателство, дали е, се прилага за цели Европейски съюз или някаква зона. Това не можем да го допуснем. Второ, очевидно е, че като се говори за новия фискален инструмент, говори се за нов фискален инструмент, който да допринася за бюджета на Европейския съюз, не само да го попълва, но а, при кризи да дава на Европейския съюз допълнителни средства, за да укрепи економическото развитие на единния пазар. Това е нещо необходимо. И аз бих предложил по-рано да влезе в сила, отколкото предлага комисията, защото ако изчакаме още две години, може да се окаже, че инструменти изобщо няма да си е, свърши целта по предназначение. Ставките аз съм предложил просто да се обърнат това може да звучи странно, но според мен е логично, поради една причина, съвсем проста. Има а, финансови операции, които са полезни за а, единия пазар, други, които не са. Има конкретни центрове за операции, финансови операции в Европейския съюз, които ние трябва да защитим и други, които не трябва да защитаваме, няма нужда да защитаваме. Затова а, инструментите, които могат да се използват за по-широки цели, като например укрепяване на економическото развитие, както и пенсионните фондове, според мен трябва да се облагат с по-низки ставки, отколкото производни инструменти, така наречените деривати, които така или иначе се опитват да, избяг, да избегнат всякакво данъчно облагане. Друго нещо. което искам да кажа е избора на законодателен инструмент. Може би целта е за хармонизация ще се постигне по-лесно с регламент, отколкото с директива. Затова съм предложил в текста си в прегледа, който комисията така или иначе трябва да предприеме, прегледа на текста, да осмисли въпроса дали директива или регламент е по-уместен инструмент. Отбелязах, че Комисията по економически и парични въпроси е внесла текст, който не засяга тези въпроси. и Не съм ги очаквал, защото тяхната находчивост и креативност е хронично ограничено. Нещо повече, те твърдят, че не се прилага това в целия Европейския съюз. Сега, аз знам, че една-две държави членки протестират, но при това положение а, изобщо няма смисъл да правим каквото и да било, отколкото да приемем нещо за еврозоната, което всъщност ще задуши еврозоната. Хубавото обаче, което е свършила комисията ЕКОН, и аз а, а, обмислих това, но си мислих, че може да е недопустимо. Опитали са се да разширят приложеното поле на директивата, така че да обхванат и а, инструменти, които са емитирани от а, юридически лица, регистрирани в Европейския съюз. Това има смисъл. Стига това да е правно възможно. Ще изчакаме да чуем становището на юристите. Благодарим ви, че вие обаче проявявате въображение. За разлика от Комисията по економически и парични въпроси. Антонио де Кампус. Благодаря. Господин председателю, първо да благодаря на господин Енгелс. Е, господин Енгел, Наистина, чудесно въображение имаме ние тук в нашата парламентарна комисия. Съгласен съм с някои от вашите новаторски предложения, не с всичките, но такъв е живота. Сега за пенсионните фондове и колективните инвестиционни фондове за инвестиции в недвижими имоти. Става дума за една десета от обичайната ставка. Обичайната ставка, това, което се предлага и не, не виждаме с това изключение какво ще се постигне. Изобщо всичките изключения дават възможност на хората просто да намерят вратички в закона. И да трябва да видим дали това си струва, да, такава мярка. Трябва да направим анализ на ползите и на разходите. Второ, докладчикът предлага да се приложи директивата и спрямо деривати да има повишаване от 0,1 стотна. 0,01 за деривати. Не знам дали така произволно можем да подходим. После заключенията. Съгласен съм. Няма причина да се прилага същата ставка спрямо деривати както и други финанси, както спрямо други финансови операции, други инструменти. Другите инструменти са по-прости и затова заслужават по низка ставка. Напълно съм съгласен с докладчика за влизането в сила от 2013 година. Също е, съм съгласен, че инструментът би трябвало да е регламент на директива. Мисля също, че трябва да введем единни общи ставки. Що се отнася до е, доходите от международни финансови операции, аз съм съгласен и с това. По принцип, но това е нещо, което може да бъде постигнато по повече от един начин. Така че съм доклад, е, съгласен с е, докладчика, че трябва да се проявят дебати по този въпрос. И а, е, също в контекста на разискването на многогодишната финансова рамка за периода 2014-2015. Мисля, че господин Енгел е прав а, в а, подхода си, който се основава на въображение и новаторски предложения. също ще внеса обаче предложение за изменения. Благодаря. Разбрахме, че 75% от финансовите транзакции ще идват от Великобритания и ако Британия не иска да участва, както изглежда, не знае тогава дали цялата инициатива има смисъл. Аз разбирам защо Великобритания не иска. Аз разбирам, ако те трябва да носят основната тежест, разбирам, че те казват не. На второ място. Този данък ще се плаща от клиентите. Тоест, това означава, че ще имаме данък, който ще бъде наложен на клиентите. Ние искаме да обложим а, търговията с компютри, но тогава англичаните ще аутсорснат а, търговията в Азия. И тогава спестяванията на хората, пенсионните фондове, ще загубят своите средства. Идеята на немските либерали за ДДС-то не е толкова глупава. Защото, добре, тук искаме да направим нещо. Това, което имат англичаните, ще го въведем в Европа. Имаме тогава равнопоставеност и ще имаме принос а, да нака... в... за това да накараме банките и те да дадат своята лепта. Мисля, че не трябва да чакаме предложението на комисията, <clears throat> но е, трябва сами да, да почнем да работим и да видим какви могат да са е, резултатите от една такава инициатива, от един такъв данък. В крайна сметка, банките, които е, провокираха кризата, трябва да платят, но това няма да се случи. Клиентите ще плащат. Това е простата истина. Тогава се питам, дали евро, дали трябва този данък да бъде ограничен върху евродържавите? Сега много популистични становища казват, че е, това е разумно и правилно и етично, но всъщност тази инициатива няма смисъл. За съжаление без микрофон е, беше коментарът. Е, точно това се опитвам да е, обясня, защото 75% от средствата трябва да дойдат от Великобритания, които обаче няма да участват. Тогава няма смисъл да е, въвеждаме такъв данък. Това беше моето ясно послание. Сега може да си помислим дали другите държави членки да трябва да въведат това, което има Великобритания, така ще се изравнят възможностите за действие. В противен случай аз съм много скептичен дали ще постигнем целта, която искаме да постигнем с този данък върху финансовите транзакции. Благодаря. Need... Благодаря. А, нека дам думата сега на комисията, за да приключим днешното заседание. Или докладчика. Докладчикът има думата. Um, uh, само да кажа на колегата Кройцман, че можем да оценяваме само това, което се предлага. Естествено, че альтернативният подход също има своите достоинства, но такъв не е предложен. Затова сме доволни от това, което се предлага. В известен смисъл ще видим какво ще се предложи като изменение и вече ще можем да говорим по-конкретно. Добре, до 1 март е времето за внасяне на изменения. Утре на обяд, т.е. нямате много време. Е, да, можете да отхвърлите целият проект. Аз и господин Кройсман сигурно ще го направим и ще се гласува в комисията през март. Напълно съм убеден, че е, Великобритания ще отхвърли подобно споразумение. вероятността е, да си има някакъв ход по това досие е много ниска според мен. Моля да се върнете точно в 3 часа, когато имам, ще започне изслушването за альтернативното и онлайн решаване на скорост.